Bom dia. Tudo bem. Ladies and gentlemen. Госпожи и господа, колеги, нека започнем. Закъсняваме вече с 10 минути. Изчаквах членовете на комисията да пристигнат, както и докладчиците. Бернт Ланге ще взема думата след Пабло залба. Ще започнем а, с 15-та точка. Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране. По отношение на бананите става дума за споразумението за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу. Докладчикът е Бернт Ланге. Разполагате с проекто регламента в своите папки и проучването, свързано с споразумението. И така давам думата на Бернт да въведе темата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Успоредно с споразумението за свободна търговия, както бе и по отношение на Южна Корея, са предвидени механизми за защита. Това е нещо много сходно с съществуващите механизми по споразумението за свободна търговия с Южна Корея. В Европейския съюз, ако възникне някакво форс-мажорно обстоятелство, налица е един механизъм, който би защитил европейските стоки. И също така би гарантирал възстановяване на митническите сборове. А, има една разлика обаче спрямо корейския а, модел и тя се отнася за бананите. Тук имаме една специална уредба, въвеждат се квоти това означава, че има защита за бананите, което защитава правата на производителите в отдалечените райони на Европейския съюз. Те получават извънредна подкрепа. И това е една специфика, която следва да бъде взета предвид. Най-общо казано, според мен, ние трябва да установим как точно ще се прилага този инструментариум и кога. Сблъскваме се с бюрокрация, което може да забави прилагането. И в същото време тези механизми могат да се окажат трудни за приложение. И за това си струва ние да помислим как да направим механизма по-управляем. На първо място трябва да си отговорим на въпроса кога можем да се позовем на тази клауза. Какво би го задействало? Най-напред трябва да имаме сериозно влияние върху производството в Европейския съюз. Ако вземем предвид е, съществуващите мерки в Европейския съюз, трябва да си отговорим на въпроса дали имаме и някакъв е, обоснован измерител. Или може би трябва да подредим факторите по значимост по някакъв друг начин. На второ място е важен въпрос за това как да бъде задействана някаква анкета. Това бе под въпрос по отношение на предпазните клаузи в споразумението с Южна Корея. Подобни механизми следва да бъдат предвидени когато се провеждат проучвания и анкети във връзка с Южна Корея. Комисията потвърди, че това може да стане. В същото време сме длъжни да помислим за диалог с обществеността, по-конкретно производителите и онези, които работят в съответния сектор. По-конкретно следва да помислим какво можем да направим в сектора за производство на банани. Äh, Тоест, от кога започва броенето? От кога ще бъде приведен в изпълнение механизма за квоти? има тясна връзка между предпазните клаузи в банановия сектор и предпазните клаузи въобще. Следва да си отговорим на въпроса дали това, тази взаимовръзка е приложима или трябва да ги подредим по приоритет. Критични anmerkungen hinsichtlich а, Онези райони в Европейския съюз, които произвеждат банани, са подложени на остра критика и уредбата се, за сега се смята за неприложима. Възникнаха много въпроси по предложението. Бяха внесени някои предложения за усъвършенстване. Нужно е да помислим за регламента за, с предпазните клаузи за Южна Корея и да извлечем полуките от това споразумение. Да, безспорно трябва да помислим за прилагането на механизмите спрямо Южна Корея, казва председателя. И преди да ви дам думата за изказвания, нека изслушаме докладчика от е, Комисията по селско стопанство е, по това досие. Те имат е, становище. Колегата ни от тази комисия след, е сред нас. Имате думата, колега. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, госпожи и господа, благодаря, че ме поканихте да споделя нашето мнение по темата. Винаги е удоволствие да се присъединим към заседанията на Комисията по външна търговия. Благодаря и на господин Ланге. След влизането в сила на Лисабонския договор, определено парламент има своите правомощния по законодателството, което предвижда предпазни клаузи в областта на търговията. Това са едни правомощия, за които въпросните клаузи са неделима част. Би трябвало парламентът да участва по-активно в преговорите в областта на търговията, което за сега не става защото тези споразумения се отразяват въобще на економиката в Европейския съюз. Именно по тази причина Европейския парламент следва да играе по активна роля и вашата комисия би могла да стане водеща в това отношение и приобщаването на Европейския парламент към предварителните търговски преговори а не когато вече е твърде късно. Що се отнася конкретно да предпазните клаузи? Европейския парламент е, има своето участие в транспонирането на тези клаузи във вътрешното а, право, но следва да можем да дадем своя принос за текстовете, които предлага комисията, без да бъде това в ущърп на духа на правото на съответните държави членки. Прегледах различните изменения в доклада. Какво можем да предложим ние от нашата комисия? Има известни пропуски, които биха довели до погрешно тълкуване на клаузите на предпазните клаузи би могло да доведе до изопачаване, изкривяване на пазарите. Искам да ви обърна внимание на нещо важно в споразуменията за Колумбия и Перу и въобще ще спомена Централна Америка, тъй като ние засягаме сходни теми. Тези споразумения имат лавинообразен ефект в селското стопанство, водят до по-голяма либерализация на търговските отношения, отваряне на европейския пазар а, в областта на бананите и захарта. Европейският съюз би могъл да изплаща зърнени продукти за тези пазари, производители на банани. Това е положително развитие. Има една глава, а, която засяга и географските означения. Така че това е отправната точка за преговорите в областта на сълскостопанската продукция – Европейската комисия засяга и въпроса за тарифите, така че от гледна точка на европейските производители, ако тарифите бъдат намалени, това би имало доста отрицателно влияние върху европейските производители. Следва да има определени прагове и механизма а, би могъл да бъде обект на отлагателни а, разпоредби, ако бъде превишен срока от 3 месеца, иначе той е приложим до 2020 година. Господин Ланге изрази своите съмнения тук. А, въвеждат се квоти, които биха могли да задействат предпазната клауза – те се изчисляват на доста високи равнища и поради това би могло да се стигне до изкривяване на пазара. Нека вземем предвид страните, които са износители Колумбия и Коста Рика. Техните нива на износ не знае точно в какви обеми се, но става дума за милиона и 900 хиляди тона. И преди да бъде достигнат този прак, можем да станем свидетели на някои изкривявания. Механизма не се задейства автоматично според предложението на комисията, дори и когато количествените измерители са а, били превишение. Проекто регламента, по мое мнение, може да породи да са доста свободни тълкования а следва да предвидим по-добра защита на производителите в Европа. Имам предвид член 13. Ако не възникнат неопреодолени обстоятелства, механизма не може да бъде а, задействан. Необходимо е да се укрепи механизма за стабилизиране, за да подейства той като алармен сигнал при възникването на проблеми. Именно затова комисията и предлага този механизъм за стабилизиране, но той всъщност е самостоен и няма пряка връзка с защитната клауза. А според мен трябва да има много ясна връзка между клаузата и механизма за стабилизи... стабилизиране, да бъдат привеждани те в действие успоредно. А ако бъдат достигнати е, лимитите, би трябвало да имаме предвид и всички онези фактори, които биха задействали защитната клауза. Ако се налага, механизма трябва да бъде задействан, е, трябва да има дългосрочен ефект. Именно по този начин бихме могли да преодолеем първопричините. Клаузата би трябвало да може да бъде удължава на нейния срок на действие, би трябвало да може да се удължи до две години. Член 13 също, също е изменен. Става дума за предварителни мерки, предхождащи задвижва, за движването на защитната клауза. Хубаво е да има пряка връзка между клаузата и механизма. И в заключение няколко думи за прилагането на механизма за стабилизиране. Той не би трябвало да попрече на влизането в сила на разпоредбите по защитната клауза в банановия сектор. Докладът на второ място е един добър документ, но би трябвало да има мерки за контрол по вноса на бананите, за да се предотврати изкривяването на пазара и за да стане това следва да се прилагат защитните клаузи и механизма за стабилизиране с оглед на това да се следи по-отблизо износа от латиноамериканските държави и комисията би следвало да споделя информацията с държавите членки и със съответния сектор в Европейския съюз. Нужно е тази информация да бъде свободно обменяна с държавите членки и съответния а, сектор и по механизмите за наблюдение, които са предвидени по старите текстове в споразуменията, за да можем да отчетем отражението на вноса на банани върху производството на тези стоки в Европейския съюз. би трябвало комисията да предоставя необходимите данни въз основа на изготвения доклад. Благодаря. Сега започваме дискусията. Най-напред Хосеф Андрес. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Ланге, за обясненията, които хвърлиха светлина върху целия проблем. След споразумението с Корея и Марокко, например, ние включихме защитни процедури, защитни механизми и наистина това е идеята на защитния механизъм да се включи такъв механизъм, който да предотврати дестабилизацията на пазара. Сега в този случай с бананите ние работим с много по-деликатни проблеми, с много по-деликатни региони защото там много хора отглеждат само тази култура. Това е монокултурно отглеждане, което може да доведе до дестабилизация. Според мен този механизъм би могъл да се отключи доста бързо, както каза колегата. И е, е, е, ясно, че се налага надзор на ситуацията, на развитието на пазара. може би ще се наложи да се стабилизира пазара още веднъж. Има прецеденти в споразумението, когато се налага ежемесечен надзор на вноса на стоки мисля, че това стана с поразумението с Марокко и мисля, че комисията трябва да последва този пример и да следи отблизо квотите на бананите а, и бананите, които се внасят на пазара, да видим какво отражение ще има това върху а, регионите, които зависят единствено и само от тази култура. Много благодаря. Мисля, че трябваше да започнем с докладчиците в сянка, но виждам, че те сега са готови да вземат думата. Да, благодаря. Благодаря. Напълно съм съгласен с това, което беше казано току-що от колегите. Благодаря за работата, която са свършили до този момент. Катрин Биардър не е тук, но господин Шолц е сред нас, така че му давам думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика и на докладчика от Комисията по селско стопанство за обмисленето на проблематиката в дълбочина по отношение на проблемите, свързани с защитните клаузи. И да припомня в контекста на вчерашното изслушване, че ние работим в този комплексен контекст за защитните механизми и хвърляме тясна връзка с общото споразумение, което трябва да се подпише. Тоест, тук отчитаме сложната економическа ситуация в страните, за които говорим, а също така економиката и в Европейския съюз. Но тук искам да подчертая още един въпрос, като следвам линията очертана от докладчика. Мисля, че в тази обосновка, която той току-що представи, мисля, че вече Дес доста ясно виждаме успешната работа на групата по мониторинг, която сме създали. Там вече виждаме определени резултати, виждаме на общо разбиране на проблемите, за които говорим и за това искам да подчертая тази от този извод, че групата по мониторинг може да играе много важна роля, когато парламента трябва да, да изтъква своята работа. Искам да благодаря и на секретарията за подкрепата по работата на групата за мониторинг. Благодаря. Благодаря. Робърт Стърди, той тук ли е? Да. Много благодаря, господин председател. Разбирам колко сложна е ситуацията и благодаря на докладчика за неговата работа по въпроса. Моето опасение е, че ние като комисия по търговията трябва много да внимаваме да не навлезем в протекционизъм. Не искам да кажа, че в този, тази ситуация не трябва да се използва механизъм за нетарифни или тарифни бариери, но не трябва да се стига до протекционизъм. От години работя по споразумението за захарта. И преди казвахме всичко без оръжия и захар. Сега сега казваме всичко без всичко беше захар и банани. Разбирам също така за страните от АКТБ, разбирам техните проблеми. Ние там работим а, по а, бананите от дълго време, но също така се тревожа тук да не задействаме един механизъм, който да включи протекционистични мерки за един малък отрасъл. Може би вие ще подкрепите моето гледаще по този въпрос. Но това, което трябва да разгледаме, е дали да не в включим отчитане на социалната структура, някаква система, която не толкова да ги защитава, колкото да им позволява да се конкурират по-свободно на а, големия пазар. Тук не става дума за субсидии, по-скоро се отдалечаваме от механизмите за подкрепа. Но има региони, в които определено има необходимост земята, която се използва за селско стопанство, да се запазва в добро състояние. И е много важно да не включим включваме прекалено голям протекционизъм в тези области. Аз ще следя въпроса изкъсно. Благодаря. Няма други искания за думата, така че нека да чуем какво има да каже комисията а, по въпроса. Жан Кларк. Кой от всички е Жан Кларк? Благодаря ви, господин председател. Много добър въпрос. И а, аз си задавам този въпрос понякога. Аз ръководя звено в Генералната дирекция по търговия в комисията. Проведохме много тежки да задълбочени дискусии, дебати по отношение на това споразумение. Да, е, ясно е, че предложението, което е пред нас, е, е вдъхновено от голяма степен от защитните механизми за споразумението с Корея. Е, ние участваме в диалози, в триалози от 2010 година насам и поради тази причина смятаме, че имаме много добра основа за изготвянето на този регламент, на този договор, който в момент е подставен на вниманието на вашата комисия. Може би трябва да припомним целта на тези защитни клаузи. Целта им е много точна, много конкретна. А ако в последствие на търговска либерализация и повишаване на експорта, което наврежда на европейската промишленост, в този случай включваме митническите тарифи. Нищо повече, нищо по-малко. Има различни инструменти, с които може да се реши този а, проблем, например антидъмпингови инструмент, инструмента а, срещу субсидиите. Това са инструменти, които се използват от различните институции регулярно. Сега чухме опасенията, изтъкнати от някои членове на Европейския парламент за използването на подобни инструменти. И Опасението се корени във факта, че тези инструменти никога не са били използвани в миналото. Да, вярно е, че не сме налагали подобни клаузи, подобни мерки в миналото, но това не означава, че те не са използваеми. Тук трябва да посоча, че промишлеността никога не се е обръщала към комисията, за да поиска прилагането и задействането на подобни мерки. Причината може би се дължи на факта, че тарифите на Европейския съюз са сравнително ниски и следователно по-нататъчно намаляване или отмяна на тези мита не представлява проблем за нашата индустрия, защото нашите производители вече са свикнали и а, да се конкурират на световния пазар. Но тези инструменти са приложа, приложими, използваеми. Те са проектирани според концепциите, процедурните правила. А, тук специално си мисля за инструмента за субсидии, за антидъмпингови инструмент. Както казах, тези инструменти се прилагат редовно. те са използваеми и за тези индустрии, които са фрагментирани. Това е инструмент, който определено може да сработи. И ние смятаме тези е, инструменти за задействане на един по-широко обхватен предпазен механизъм. Е, не смятаме, че е, тези инструменти не биха били приложаеми в случай на нужда. А сега въпросът тук беше поставен и за това дали не трябва да се подсили диалога социалния диалог. Ние смятаме, че това са два въпроса, които а, не са свързани. А, защитните механизми имат много ограничена цел, докато трудовите и екологичните механизми са много по-широко обхватни и задължително по тях трябва да се работи ефективно. Има нарушаване на трудовите права и основните трудови права са покри са включени в хартата на основните права на човека, тогава Европейския съюз може да отмени отстъпките, които се дават по силата на споразумението за свободна търговия, ако има нарушаване на трудовите права, и многостранни конвенции. В този случай споразумението допуска арбитражен механизъм. Така че това са форумите и механизмите, чрез които могат да се решат подобни проблеми, а не чрез задействането на защитни механизми, които по-скоро са свързани с вноса и с предотвратяването на проблеми, свързани с вноса. На следващо място искам да поговоря за двустранните механизми. Например, в случая говорим за бананите и този двустранен механизъм, който е включен в конкретно тяхното споразумение. Аз винаги съм казвал, че защитният механизъм в случая с бананите е по-подходящия инструмент, отколкото горе, споменаните. Разбира се, би могъл да се използва и общия защитен механизъм. Но каква е философията, каква е обосновката при създаването на тези инструменти. Тук имаме две различни обосновки. Ако искате да използвате двустранния механизъм, защитен механизъм, трябва да докажете, че заради тарифна, заради търговска либерализация, налагането на мита се е стигнало до определен проблем, заради който трябва да се задейства механизма, обикновено за разследване, проучване на въпроса в рамките на 6 месеца. След това механизма се задейства в рамките на 2 години и може да има продължение. Тоест това е един процес, който е доста дълъг, но в същото време има своите, своето въздействие върху търговията. Защитният механизъм при бананите е много по-опростен механизъм. Там трябва да се достигне обема за задействане на механизма. Провеждат се консултации с нашите страни партньори, също така се разглежда факта дали има негативни последствия и за пазара на Европейския съюз, ако механизма се задейства за кратък период от време в последствие бихме могли да се върнем към тарифите, които да се наложат в рамките на 3 месеца. Много е важно в този случай да се достигне до обема за задействане на механизма. И така това е философията за задействането на механизмите. Философията в двата случая е доста различна и просто трябва да се разгледа случай по случай въздействието когато възникне съответния проблем. И на последно място да поговоря малко повече за нашия опит в връзка с Корея. Там търговската либерализация не доведе до проблеми. Тоест, вие попитахте дали имало проблеми. Отговорът в случая е не. Парламентът получи нашия доклад, мониторингов доклад и до този момент не е имало проблеми в това отношение. Не сме получили никакви жалби от страна на индустрията в Европа, благодарение на които да задействаме подобен механизъм. Благодаря ви. Нека сега да чуем господин Ланге още веднъж, господин докладчика, с последни коментари по въпроса. Много благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за окоръжителните думи. Сега, що, като става дума за квоти и за задействането на, на процедурите. Тук трябва да а, бъдем много внимателни и определено се нуждаем от яснота по процедурите. Тук не говорим само за а, отрасъла на а, бананите. Тук определено а, виждам място за подобрение. Не става дума само за този набор от защитни а, механизми, Както знаете, господин Мюллер, не винаги тези защитни механизми работят както трябва. Трябва да си помислим за всички процеси, които са заложени тук, както а, и за механизмите и за различния начин за тяхното задействане. Не мисля, че бихме могли да решим някакви а, проблеми с правата на човека в Колумбия благодарение на този механизъм. Но когато гражданското общество може да участва по-отблизо в а, подобни проблеми, да се видят дали такива механизми трябва а, да бъдат задействани или не, виждаме, че а, това е добре дошло, така че по-скоро бихме могли да поощряваме подобно поведение и участието на подобни елементи. Благодаря. Thank you. Just for the sake of information, the Благодаря. Само за сведение, проекто докладът ще бъде разгледан на следващото ни редовно заседание към края на месец март. Нека сега да пристъпим към 16 и 17 точки от дневния ред. Е, заедно ще разгледаме тези е, доклади. Споразумение за асоцииране между ЕС, държави членки от една страна и Централна Америка от друга. Докладчик по становище е Павло Салба Питеген. Ние, разбира се, разглеждаме само търговската част. Става въпрос за споразумение за свободна търговия и съответната предпазна клауза. Това по 17-та точка. Докладчик е господин Лайтфрид. Това споразумение с Централна Америка е далеч по-безспорно от а, обсъденото вчера с Колумбия и Перо. А, що се отнася до предпазната клауза, нещата са същите. Знаете, че е в ход спор относно процедурата за самото споразумение, това число включването на частта за свободна търговия, споразумението за асоцииране с Централна Америка, но какъвто и да е изходът е, от е, тази дискусия, ни би трябвало да обсъдим свободната търговия. И така, ще дам думата на докладчиците най-напред. Като най-напред започнем с самото споразумение като такова господин Залба. Благодаря, господин председател. Мисля, всички си даваме сметка, че това споразумение е от съществено значение както в търговската област, така и в политическата област и за двата региона. Това е първото междурегионално споразумение, което ще подпише Европейския съюз. Очакваме комисията да представи съвсем скоро текста е, на парламента и на съвета. Е, с интерес очаквам да чуя дали ще се приложи член 51 или не. В тази връзка бих искал е, да благодаря на председателя за извършената работа по изчистването на юридическата част Потенциалът е значителен, значителен от търговска гледна точка. 33% е ръста на търговския оборот между двата региона от 2006 година до 2010. 1,32% е относителния дял. Европейският съюз изнася най-вече промишлени стоки, транспортни машини, е, инструменти. И така, споразумението ще стимулира този стокомен. Особено голяма е възможността за е, активизиране на е, сектора на услугите – в Централна Америка. Очертават се и сериозни инвестиционни възможности, имайки предвид най-вече потенциала на туристическия отрасъл. На лице, разбира се, и, и въпросът за, за качеството, за защитата на интелектуалната собственост – Възникват възможности за развитие на инфраструктурата в Централна Америка. Знаете, там се намира Панамския канал. Може да се развива енергийната инфраструктура, възобновяемите енергоисточници. И както знаете, господин председател, аз съм докладчик и по предпазната клауза, която ще обсъдим. Тя трябва да бъде ефикасна и лесно приложима. И в тази връзка, разбира се, ще чуем какво ще кажат колегите. Не особено, що се отнася до въпроса за бананите. Възниква е, е, едно опасение, що се отнася до ратификацията от страна на Централно-американските страни. Както знаете, след като Европейският съюз ратифицира, споразумението ще зависи от отделните ратификации от страна на отделните Централно-американски страни. Има обаче разлики. Първите страни, които ратифицират, ще са в по-изгодно положение, тъй като споразумението предвижда система от квоти и които първи ратифицират, ще получат по-голями, по-големи експортни квоти към Европейския съюз. Това ще бъдат съпътстващи предимства за онези централноевропейски страни, които първи ратифицират. Поради което аз подчертавам и в контактите си с представители на централноамериканските страни, че най-добре би било всички да ратифицират почти едновременно. Ние е, направихме среща с е, всички посланици на централноевропейските страни тази седмица. Положителен беше обменът. И към края на месец март е, тук в нашата комисия ще организираме изслушване, на което ще поканим представители на централноамериканската економика, неправителствени организации, е, сдружения на инвеститори. Ето това имах да докладвам, господин председател. Благодаря. Благодаря. Позволете ми да ви напомня, че що се отнася до споразумението, наистина на следващото заседание през месец март на нашата комисия ще се проведе изслушване. Нека сега да видим проекто защитната клауза. Йорг Лихтфрид е докладчик. Благодаря, господин председател. Лесно е да обсъдим този въпрос. Е, знаете, има колеги, които са далеч по-напреднали в тази област, е, примерно колегите, които се занимават с Перу и Колумбия. Ние сме малко поизостанали, но е, проблемите са аналогични. И аз бих искал да спра вниманието ви на някои моменти, които пораждат известни въпроси, поне у мен – Първото, което трябва да кажа е, че аз съм привърженик на идеята нашия промишлен отрасъл да, да има възможност да реагира в случай на заплаха за себе си. И наистина тази защитна клауза е своеобразен предпазен колан Знаете обаче, че предпазните колани в автомобилите имат е, и своите недостатъци. Дори един такъв предпазен колан не може да ви предпази от така наречения къмшичен удар при сблъсък. и въпросът е, е, опира и до социалните партньори в случая. Тоест не само до работодателите, не само до държавата, а и до синдикатите. Напълно съм съгласен с казаното от господин Стърди, който подчертава необходимостта от някакви идеи, някакви мерки за подпомагане на хората на наемния труд в Европа при възникване на проблеми в съответния отрасъл, в който те са заети. Има ли възможност всъщност да се помогне и на производителите, които работят в рамките на равноправната търговия, на природосъобразното производство, особено що се отнася до бананите, имайки предвид, че при бананите равноправието на търговските взаимоотношения между производители и търговци далеч не е широко разпространен. Аз, впрочем, съм докладчик в сянка и по цялото споразумение, т.е. мога да съдействам на господин Салба. Аз също бих искал да спомена, че Разбира се, в една защитна клауза социалните въпроси някак не се вписват съвсем удачно. Така или иначе, споразумението като цяло трябва да се наблегне на социалната сфера, на правата на човека, на трудовото право не само в интерес на централноамериканските граждани, а, а и на нашите, на, на европейските граждани. Защото в крайна краща, колкото по-голямо е благосъстоянието в Централна Америка в случая, толкова по-добре би било и за Европа. Би нараснал износът най-малко от Европа към тази част от света. Това са мислите, които имах намерение да нахвърля е, пред вас е, при тази първа възможност. Готов съм да приема вашите препоръки. Е, вчера погледнах измененията и допълненията, които предлага Комисията по селското стопанство. Доста подходящи са те, особено пак, що се отнася до търговията с банани. Лично аз не се натъквам на особени възражения срещу това, което предлага Комисията по селското стопанство. Предварително ви благодаря за съдействието и, както казах, с готовност ще приема всякакви идеи. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това, което Габриел Мата ни каза за защитните механизми по отношение на Колумбия и Перу наистина е относимо и към случая тук. Дали той не би искал да каже няколко думи по този въпрос? Или ще възприемем казаното от вас преди малко, като казано и по отношение. Да, да, господин председател, абсолютно същото. Е, благодаря ви за идеята, която ми давате. Така, Давам думата на колегите, особено на докладчиците в Сянка, господин Жадо, господин Шулц, докладчици в Сянка са тук. Нека чуем Яник Жадо най-напред. Благодаря, господин председател. Поздравления на докладчика за вече извършената от него работа магията на едни търговски преговори е, че в край на кращата е, се стига до невероятни обрати. На последния етап от преговорите всички министри от е, Централна Америка под натиска на Европейския съюз е, се, проти... се противопоставяха всъщност на на млечните квоти. Е, седмица по-късно е, нещата се обърнаха точно наопаки. Но така или иначе, нещо, което за мен е от съществено значение, както що се отнася до, регион, до, до е, регионалната интеграция, така и до ползата и цената на споразумението. Колегата Залба току-що каза нещо важно във връзка с регионалните отношения. Има една сериозна опасност според мен, ако квотите не бъдат разпределени, така да се каже, колективно, след като всички държави от Централна Америка са ратифицирали. Това би поставило под въпрос единството на региона, на Централна Америка, поради което според мен ние трябва твърдо да настояваме квотите да бъдат разпределени равноправно между всички договарящи страни, които са ратифицирали споразумението. Втория момент – и за това кой ще излече полза от споразумението, кои са отраслите, които са най-вече засегнати или заинтересовани. Да вземем, например, финансовия сектор. Онова, което сочи оценката на въздействието, е, е, е че централноамериканските страни общо взето губят контрола върху банковата и застрахователната си сфера – Важно ли е, е за нас това? Положително ли е това като последица от споразумението? Според нашата група не. Е, дори и е, да оставим на страна въпроса, че Панама, както всички знаем, е данъчен рай. та не би ли трябвало да се даде възможност на централноамериканските страни да запазят някаква роля за своя държавен сектор, било то в сферата на обществените поръчки или в подпомагането на възникващите стопански отрасли. Е, та, става въпрос края на краща за това какво ще предпочетем. Развитието или е, отношенията от позициите на силата. Наистина, добре е да се помисли кой губи и кой печели от такова споразумение за свободна търговия. Аз а, е, не знам, а, е, ще се предвидят ли наистина компенсации за европейските производители, ще се ползва ли фонда за приспособяване към е, глобализацията. Не е особено интелигентно, честно казано, да се харчат милиарди, е, за да се подпомагат наши производители, които са обречени на изчезване. Хелмут Шалц. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм съгласен с Яник, с Яник Жадо. Що се отнася до общата оценка на споразумението. Аз е, дължа благодарности на двамата докладчици. Много е сложна реалността е, в основата на това споразумение. Двустранните отношения между ЕС и Централна Америка е, наистина са комплицирани и особено остро стои въпроса за дългосрочния потенциал за развитие на Централна Америка. Бих искал да добавя няколко още неща. В разговорите си с посланиците на централноамериканските страни ние посочихме безподелена огромната потребност от инвестиции в Централна Америка за обезпечаване на по-нататъчния економически растеж на региона. А в споразумението има клаузи, които макар и да засягат въпроса, не го третират достатъчна степен, тъй като финансовият сектор Централна Америка, банките и прочие, са в състояние да си разиграват коня, образно казано, Имайки предвид, че това са транснационални банкови корпорации и никой не може нищо да им каже. На такива неща сме се нагледали и в Европа, прочим. Салвадор, Хондурас, Никарагуа са страни, за които е жизненно важно да, да привлекат инвестиции за, за своето развитие. Да не говорим за социално слабите, за борбата с бедността, правата на на етите работници. Каква надежда им вдъхва всъщност това споразумение? Наистина, кой печели? Това е съвсем основателен въпрос. И по време на изслушването, което ще се организира, трябва да поставим акцента именно върху това. За да сме наясно. И, и наистина да постигнем ръст и развитие на селското стопанство в Централна Америка. И малките и средни предприятия от едната и от другата страна на това споразумение също трябва да извлекат някаква полза от него. Е, с, що се отнася до е, на групата за наблюдение и контрол, за мониторинг. Е, е, ние, ние работим по въпроса и, и в рамките на същата група ще се подготвим и за изслушването. Така, сега комисията относно самия текст. Господин Йоргенсен. А по защитна клауза Фредрих Майкъл за кой ще започне? Матиас. Матиас Йоргенсен. Да, благодаря ви, за това, че ни давате възможност да се включим в тази дискусия. Няколко кратки бележки. Аз ще коментирам и казаното току-що от депутатите. Първо трябва да се знае, че комисията, Европейската комисия, убедено подкрепя споразумението с надеждата, че съветът и парламентът ще извършат необходимото за приключването на процеса колкото се може по-скоро. Споразумението е добро според нас за ЕС, едно висококачествено споразумение, смятаме ние, което ни осигурява пазарен достъп в области, представляващи особен интерес за Европейския съюз. Изгодно е споразумението и за Централна Америка. То ще даде възможност на централноамериканските страни да се развиват по-високи темпове, доколкото ще им разкрие нови експортни възможности към ЕС. Ще могат също така да диверсифицират експортната си листа тези страни. И на трето място, това споразумение според нас се вписва удачно в политическите приоритети, които има Европейския съюз по отношение на Латинска Америка – а именно регионална интеграция и изкореняване на бедността. Чрез това междурегионално наистина споразумение ние ще можем да насърчим регионалната интеграция в Централна Америка, който съответства на политическата линия на Европейския съюз още от началото на 80-те години на миналия век – по повод на преодоляването на, на последиците от въоръжените конфликти в тази част от света. Що се отнася до процедурата, къде сме в момента? Е, внесохме проекто текста за подпис от съвета през октомври миналата година. Работата там върви добре. Съветът, е, по сведения, които получихме, очаква е, решението за подпис да бъде взето през май – оттам нататък да се пристъпи към подписването с централно-американските партньори, да се надяваме още през месец юни. И оттам нататък съветът ще е, сезира парламента по процедурата на съгласие. След като бъде подписано споразумението, но добре е, е че още от сега се готвите за това. Сега, по конкретните въпроси за квотите и за справедливото разпределение на квотите между централноамериканските страни, ние смятаме, че ще се получи такова разпределение. Договорили сме регионални квоти наистина, но споразумението предвижда възможността да се вземе отделно решение за разпределението на квотите, например, за захар, за ориз – между самите централноамерикански страни. И това също ще бъде според нас в интерес на регионалната интеграция. Споразумението съдържа също така е, сериозна глава, клаузи за, за устойчивото развитие е, чрез е, външната търговия. Няма да се впускам в подробности, но както знаете и в други подобни случаи, споразумението предвижда ангажимент, поет и от едната, и от другата страна. за спазване на основните актове на Международната организация на труда Предвиден е също така механизъм за допитване до гражданското общество и за разрешаване на спорове, пак от, от такъв характер във връзка с а, трудовото право. Така, общо взето едно сполучливо, според нас, споразумение се получи и ние разчитаме на широката подкрепа на Европейския парламент. Това би било красноречиво послание от страна Европейския съюз в подкрепа на Централна Америка, която по-настоящем не преживява лесни времена. Трябва, трябва да се знае това. Благодаря ви. Благодаря. Значи, има проекто решение на съвета по споразумението. Разбира се, не можем да пристъпим в парламента официално към процедурата, преди да бъдем сезирани от съвет. По предпазната или защитната клаза, кой ще се изкаже от името на комисията? имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда изключително кратък, тъй като вече проведохме обсъждане. Възникна въпроса за това дали можем да се позовем на тази клауза, за да укрепим търговията с природосъобразни продукти биологично чисти такива, с либерализацията на тарифите и използвани инструментариум. Да, това може да стане, но отиваме твърде далече. И на второ място, по отношение на механизма за стабилизиране в търговията с банани, не бива да говорим за квоти тук. Ние говорим за обеми, които биха довели до прилагането на клаузата и това е предвид задълженията ни по СТО – и използването на тарифна система за бананите. Благодаря, господин председателю. Докладчиците биха ли искали да вземат думата, Пабло? Да, съвсем накратко благодаря на докладчиците в Сянка, особено на Янек за приноса му. Споделям мнението на Яник Жадо. Споразумението би трябвало да се разглежда като възможност за окоръжаване на регионалната интеграция в Централна Америка. И надяваме се, че това ще се случи. Бих бил готов да поговорим с Янек за разпределянето на квотите и се радвам да чуя, че комисията много внимателно се вслушва в нашите думи. Е, ще разменим мнения по въпроса и ще поговорим за финансовата система. Тази на Европейския съюз е много по-конкурентоспособна от финансовата система на Латинска Америка. И там положението ще се подобри след като подпишем споразумението с Централна Америка. Би трябвало нашата финансова система да присъства в Централна Америка това присъствие би помогнало на нашите партньори да се възползват от възможностите, би създало нови възможности за компаниите там и би подобрило тяхната ликвидност и би подобрило и повишило качеството на живота. Там, ако претегляме кой печели и кой губи, бих казал, че и двете страни ще спечелят както казва и комисията. Съвсем а, скоро ще видим какви ще са ползите от това споразумение и за двете страни по него. Няколко думи сега за защитната клауза. Благодаря, господин председателю. Благодаря за интересното обсъждане, което според мен зададе много теми за размисъл. А, що се отнася до биологично чистите продукти и стоките, които се разменят по линия на равноправната търговия, смятам, че това е напълно в духа на предпазната клауза, на защитната клауза. Ще трябва да изчакаме решението на съвета за защитната клауза, казва председателя. И на следващото редовно заседание в края на март ще продължим с темата. И сега Is... Uh, Дойде време за гласуване. Моля да подготвите картите си, също така списъците за гласуване. И моля ви, заемете местата си.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 We'll skip the votes on the Mariel Sarnez. Пропускаме гласуването по доклада на Мариал Сарнез за Китай по нейно искане от вчера и следователно преминаваме към гласуване на доклада на господин Фялнер за ОСП, схемата за общи тарифни преференции. Докладчика имат думата. Ще бъда съвсем кратък. Възползвам се от случая да благодаря на всички. Изключително сложно бе това досие. Съдържаше много технически изменения. И в никакъв е, случай не искам да забравя да благодаря на Елена от секретарията. Тя великолепно се справи и подпомогна и мен и другите. Та, с две думи, благодаря ви. Uh, give... Uh, много сложно беше и за да го онагледя, ще кажа, че имахме 24 от докладчика. 132 от комисията, от 9 комисията около 30 и компромисни изменения имаше също така, което да улесни гласуването, така че благодаря на докладчика за отлично свършената работа и ще разчитаме на сътрудничеството на членовете на комисията, особено на докладчиците в Сянка и така. След тези думи, нека продължим ще започнем с изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Блоково гласуване. Едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 3 от комисията 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 46, 47, 48 и 59, първата част. Те са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 51. 54, 55, 56, 57 и 59. Втора част. Идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще направим електронна проверка. 59 и следващите. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 и 4. Идентични за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 61 за. Моля да ме извините. Да, моля да ме извините. 60 и 5-то идентични изменения за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Този път гласуваме 61 за против, въздържали се, отхвърля се. Правим електронна проверка на изменение 61, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68, 72, 73, 66. Не, спираме до 73. Три идентични изменения. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 80-то, 84-то, идентични за Марио, ти няма ли да гласуваш собственото си изменение? За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 79. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 83. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега минаваме към 92 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно 92 изменение, начало на гласуването. Нещо не е наред с моята карта. Не отчита. Гласувам за, разбира се. <laughs> No, it doesn't work it does. Okay. Okay. Um... Гласуваме изменение 92, край на гласуването и е отхвърлено. Деветдесет и три за 50 на 50 с моя глас. Hmm? Now there was no no complaint about the... Никой не се жалва срещу процедурата и това, че е отхвърлено. Така, 93-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Правим проверка на 94 и седмо изменение. Гласуваме ги заедно. Начало на гласуването Край на гласуването. Отхвърля се. Деведесет и шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97 изменение кой е за? Против, въздържали се, приема се. 98 за. Против, въздържали се, приема се. 99 и 9. Заедно ги гласуваме двете. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение номер 100. За. Против, въздържали се, приема се. Номер 10. За. Против въздържали се, приема се. Изменение номер 10 от комисията 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 102. Има предложение за устно изменение. Няма възражения. И това устно изменение го имате в списъка. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Блоково гласуване. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 108. За, против, въздържали се, приема се. 109. За,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 Край на гласуването и се отхвърлят. 122, 20, 123, 124. Кой е за? Против. Въздържали се. Правим електронна проверка на 122, 123 и 124. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлено е. 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. На 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. И е отхвърлено. Изменение номер 125. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 126. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер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 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 и 2 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 134 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, Приема се компромисно изменение номер едно за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към изменение номер 15. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 because of the compromise it falls because the others are withdrawn. I'm told that... Тук ми обясняват, че пада, тъй като сме приели компромисно изменение. Може, ако може да проверите, 136 пада ли? Аз мятам. А от тези, които са от изтеглени, но има едно компромисно решение. Можем да го гласуваме и след това ще направим техническа сверка, за да не се налага отново да се събираме и пак да гласуваме. Добре, гласуваме 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се 156 за, против, въздържали се, отхвърля се 157 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 изменение за, против, въздържали се, приема се 160-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. Правим електронно гласуване на 160-то изменение, начало на гласуването, край на гласуването и е прието. Изменение номер 18 за против въздържали се, приема се. Изменение 161 за против въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 162 за против въздържали се, приема се. Изменение 19 за против въздържали се, приема се. Изменение номер 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 166 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 176 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 170 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 173 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 171 за, против, въздържали се, отхвърлено. 172 за, против, въздържали се, отхвърлено. 177 за, против, въздържали се, отхвърлено. 178 за, против, въздържали се отхвърлено, 180 за, против, въздържали се отхвърлено е. Изменение номер 22 за, против, въздържали се прието. 179 за. Не, пада това. Няма да го гласуваме. 23 за, против, въздържали се, прието. 181 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 182 за, против, въздържали се. Същото въжи за другите 183-то. 86, 87, 88, 190. 185 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Let's move to... Нека сега продължим с гласуване на изменения 193, 94, 95, 96, 98 и 99, които са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлени са. Изменение 200. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. 201 и 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение номер 202. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 206 за. Против въздържали се отхвърлено. 207 за, против, въздържали се отхвърлено. 24-то изменение за, против, въздържали се прието. 25-то за, против, въздържали се прието. Изменение първо за, против, въздържали се, прието. 28 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 27 за, против, въздържали се, прието. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 34. Минаваме на изменение 34. За. Против въздържали се отхвърлено. Минаваме на 37 изменение за, против, въздържали се отхвърлено, 38 за, против, въздържали се отхвърлено, И сега преминаваме към окончателното гласуване на предложението на комисията с измененията. Гласуваме електронно начало на гласуването и край на гласуването. Прието е с 22 гласа за, 5 против, 2 въздържали се. Проекто резолюцията Начало на гласуването. Край на гласуването. е с 18 гласа за, 6 против, 6 въздържали се. Поздравления за докладчиците. Ами, защо си да стискате картата? Исках думата. Благодаря ви, благодаря на всички. Позволете да помоля две неща. Може би това е към председателя, но бих желал да започнем обсъждане с съвета възоснова на днешното гласуване в опит да стигнем до споразумение може би позициите ни не са все пак толкова различни. Може би ще е възможно да предвидим това да стане на следващото пленарно, най-близко, което е възможно. Това е нещо, по което трябва да гласуваме. Дали направо да преминем към първото четене на споразумение и да започнем разговори с съвета без гласуване в пленарно заседание. Уважаем председател, аз заколкото разбирам, това е един пакет. Да започнем преговорите, но ще преминем и към обсъждане на следващото пленарно. Това е едно пояснение към предложението. Кой е за спазването на тази процедура? Кой е за тази процедура? Да започнем незабавно преговори с съвета преди да гласуваме това досие в пленарно заседание. Моля, вдигнете ръце тези от вас, които са за, тези, които са против. Приема се предложението. Екипа по преговорите, който ще ни представлява, ще се състои от мен като председател, както обикновено. Кристоф Фелнер като докладчик, Давид Марти, господин Риналди, господин Стърди от консерваторите, господин Шолц от ГУЕ, Зелените, Матео Салвини от Европа на свободата. Това ще е състава. И процедурата е стандартна. Благодаря много. Ще ви уведомя и ще се свържа с вас, за да си направим график и да се свържем с съвет. Сега минаваме към точка 20. Гласуваме по 20 точка. Процедура за одобрение по изменение устав и процедурния правилник на Международната група за изследване на каучука. Аз съм докладчика и моето предложение е ние да одобрим е, заключенията и приключването, подписването на това споразумение, начало на гласуването. Това е електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се единодушно. 26 гласа за. We go to item 14. This is the end of uh, the voting time. We... С това приключваме времето за, за гласуване и се връщаме обратно към точка 14. за да продължим обсъждането на акта, защото вчера започнахме дебатите по тази тема но времето стигна само колкото да изслушаме комисаря. Решихме днес да подновим обсъждането по темата за търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Имаме списък с желаящи да се изкажат. Господин Ариф. Господин председател, Уважаеми колеги, вчера нямах възможност да присъствам на изказването на господин комисаря. Case, a... Ако трябва да се изкажете по същество, не знам, тук имам един списък с оратори от вчера и ви включвам в списъка. Това е процедурен въпрос. Не, аз так му това иска да кажа, нямах възможност да се запиша за изказване, така че ето на, запишете ме за изказване, това иска. I'll follow the list from yesterday. Сега започваме с списъка от вчера. Най-напред господин Дейвид Мартин от Социалистите и Демократите, докладчика по темата. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисар за това, че намери време да се върне. Знам, че никак не е лесно да направи това, защото има на много натоварена програма. Но, както каза комисарят вчера, това е много противоречив проблем много щекотлив, както тук в рамките на парламента, така и по отношение на обществената реакция. Ние приветстваме реакцията на гражданското общество, реакцията и към нашата работа. И а, вчера заедно с а, Комисията по петиции приехме петиция с 2,5 милиона подписа, което показва мащаба на интерес. Надявам се следващите няколко седмици и месеци да работим заедно с представителите на гражданското общество, за да можем да вникнем в техните опасения и да а, споделим всички тези опасения в рамките на тази институция. Нека да видим какво започнахме да обсъждаме вчера. А, и а, мисля, че огромна част от недоверието към акта се дължи на факта, по който бяха проведени преговорите по документа комисията. Знам, че трябва да има доверие между партньорите по преговорите и търговската комисия. Разбираме, че трябва да се водят преговори, които са балансирани и това изисква да се водят преговори при затворени врата. Но ние не смятаме, че тази тайнственост при воденето на преговорите е приемлива. И е, господин Риф вече обясни два пъти в рамките на резолюции от парламента какви са опасенията по този текст и поиска по-голяма прозрачност и по-голяма откритост при воденето на преговорите при акта. Но също така трябва да споменем, че възникнаха опасения от притежателите на авторски права заради това, че информацията, която достига до гражданското общество, не има предоставена, но такава информация не достигна и в парламента. Така че има легитимни опасения за това как се водят преговорите по това споразумение. И ние знаем, че, поне в парламента знаем, че трябва да се взимат решения на основата на съществуващи текстове. Аз мисля, че ние от парламента като цяло защитаваме правата на интелектуалната собственост в Европа, сродните права, както и иновациите в Европа. Знаем, че това представлява суровината за економически успех в Европа. Без тези постижения ние няма да можем да сме конкурентни в световен мащаб. Така че проявяваме много силен интерес към защитата на авторските права. Но разбира се, тук не става дума само за економически интереси. Има е, продукти, които са опасни на вътрешния пазар, например е, фалшивите медицински продукти. Ние трябва да отчитаме всички тези проблеми. Но в същото време смятам, че е, акта не предизвиква а, тези а, проблеми съзнателно, по-скоро, както казваме, а, малките камъчета обръщат колата, т.е. тук а, понякога виждаме а, текст, но не сме сигурни какво стои за текста, как точно ще се тълкува той, как ще се прилага. Има детайли в него, които остават неясни. Господин комисарят а, така спомена някои от неясните моменти в а, акта, но аз мятам, че трябва да проведем а, един дебат, който се основава върху а, фактите Виждаме, че някои опасения са неоснователни. Тук не въжи правилото за трите нарушения. Да речем това, че потребителите, крайният потребител ще бъде преследван, ако, да речем, направи три незаконни сваляния от интернет. Понякога виждаме и други проблеми, да речем, когато имаме MP3 устройства, понякога хората свалят съдържание, законно или незаконно, но не това е в основата на акта не знаем как точно доставчиците на интернет ще изтълкуват текста на акта, дали тяхното тълкование ще бъде правилно или не. Защото не, че в текста се казва точно това, но са се вменяват задължения за преустановяване на доставането на интернет, ако има незаконно съдържание. Така че това съдържание, това е част от текста, който трябва да бъде разбран в дълбочина. Тук става дума по-скоро за авторски права, които трябва да бъдат защитени при ползване на съдържанието за търговски цели. И тук трябва да видим какво точно означава това, какво се крие зад, тези, този термин. Но ако сте просто обикновен ползвател на текста, ако не сте професионалист в областта, ако сте крайен потребител, ако сте граничен полицай, знаете ли вие каква е точно, какво е точно определението на ползването на съдържание, защитено с авторски права за търговски цели? Ами не, ние се нуждаем от яснота, за да видим как точно ще се прилага а, текста, вместо просто да казваме, ами ето тук съществуват тези текстове и те трябва да бъдат прилагане. По отношение на генеричните лекарства, тук също има дихотомия. И от една страна виждаме, че това, което обяснява Комисията, патентните лекарства не са включени в акта и генеричните лекарства не са под опасност заради този текст в същото време ние не искаме да има дискриминационни правила. Знаем, че съществуват правила в Европа и някои генерични лекарства се конфискуват незаконно. Акта по-скоро пояснява цялата проблематика и приоритет за Европейския съюз да се проследи на влизането на фалшифицирани стоки в Европейския съюз. Понякога генерични лекарства се иземат не заради нарушаването на авторски права или за нарушаването на патента на човека, на лицето, което е защитило патента, но понякога имаме случаи, в които има иземване заради причини, продиктувани от сигурност с връзка с безопасността. Затова се разглежда самото естество на медицинския продукт. И а, всъщност гранична полиция действа в а, случай на засичане на пратки с фалшиви а, лекарства. И може би една от последств... едно от последствията от акта ще бъде по-трудното навлизане, е по-трудния внос на генерични лекарства. Така че тук наистина има много проблеми, които са заложени в акта. Тук е господин Дегухт, който отново ще се изкаже по въпроса. И тук може би ще кажете ми, вие подклаждате необоснованите опасения на хората. Не, ние просто искаме повече яснота в, акт, в текста на акта, така че ние в парламента да основем своята, своята работа на а, факти. И както казах преди няколко дни на една пресконференция, аз съм докладчика по случайност и всъщност, може би наистина е така, но в крайна сметка аз имам интерес към тази тема, защото от друга гледна точка аз съм идеалният докладчик защото аз наистина а, идвам с един а, истински безпристрастен интерес към темата и се опитвам да навляза в дълбочина. Поради тази причина искам да работя заедно с комисията и това да е част от моя план за действие. Ние знаем, че Европейската комисия иска да сезира съда на Европейския съюз за акта. На мнение съм, че ние също трябва да изпратим своите собствени въпроси към съда, да, да, да поставим проблематиката, да получим повече пояснения във връзка с отношенията между акта, договорите за Европейския съюз и хартата за правата на човека. Съществуват и международни споразумения, за които искам да разбера дали има съвместимост с акта. Тук не използвам точно правна терминология, но би трябвало да има съвместимост между акта и тези документи и е добре съда да се произнесе по въпроса. Също така вече споменах малките камъчета и всички подробности, които са включени в акта и трябва да бъдат прилагани. Моето предложение към комисията е следното. Нека да разгледаме първоначалния график, да набележим някакъв първоначален график за акта, да изготвим междинен доклад, да вземем можем да се допитаме до останалите комисии, до останалите колеги и да изготвим списък с въпроси, с които да се обърнем към комисията, комисията да отговорим. Знаем, че съществува информация, която е публикувана на сайта, но ние не искаме това от комисията. Бихме искали комисията да ни каже или по-скоро да ни покаже някакви указания, някакви искания, които, да речем, искат да се подадат към граничните агенции да видим как точно ще се прилага текста, да видим какви указания, какви насоки ще се дават на доставчиците на интернет, така че да можем да преценим какви са правата на притежателите на авторски права спрямо правата на крайните потребители. Искаме да видим отделните подробности, да видим по-отделно как ще се раз... прилагат разпоредбите на акта. Също така и спрямо държавите членки, за мен беше изумително, когато чух, че българският министр-председател казва, че не иска да се криминализират действията на крайните потребители. Мисля, че българският парламент е приел да няма наказателно преследване в страната и ние в Европейския съюз не можем да налагаме това спрямо крайните потребители. Ние искаме да знаем как ще действат отделните държави членки, да видим през следващите години какво смятат да направят държавите членки, дали смятат да променят вътрешното си законодателство спрямо акта, да видим дали ще се налагат някакви санкции, дали ще има преследване и въобще какво ще стане и какво е съответно съответствието с разпоредбите на договора. И след това, когато говорим за забавянето. Тук ще видим промени в тази област и искам да видим как тези промени ще се отразят в европейското законодателство и как от своя страна това ще се отрази на акта. Аз мисля, че колегите не очакват отговори тази сутрин, но това, което искам да покажа и това е от интерес за, цялата институция, за целия парламент, това, което искам да видим през следващите години, е, че такъв един въпрос, който привлече толкова много обществено внимание, че парламента може да вземе предвид опасенията на обикновените граждани, че може да действа спрямо разпоредбите на Лисабонския договор и в крайна сметка да се стигне до изчерпателни и качествени заключения. Ние трябва да разгледаме всички подробности преди да кажем да или не на акта. И мисля, че по този начин ще стигнем до доверие с държавите членки и с гражданите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега две бележки. Имаме времеви ограничения, така че включвам часовника и ви моля за самодисциплина. Ако това не стане, ще се наложи да ограничавам ораторите и да ги прекъсвам. Сега имаме списък с ораторите и ще дам приоритет на докладчиците в сянка. И за това започваме с Кристофор Филде от НП. You, благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви. Дейви, трябва да кажа, че съм неудовлетворен, че най-сетне начеваме този въпрос. Твърде дълго чакахме, искам да кажа. Парламентът да се захване с въпроса в детайли много неща се казват, е, изразяват се опасения, задават се въпроси в общественото пространство и нашата работа в крайна края ще е да се ориентираме, да, да отсеем и възоснова на текста и на правните становища, доколкото разбирам, впечатлението ми е, че, сега, не знам, 50% е митология. Един от митовете, които се ширят още от първия ден е, че сега митниците ще почнат да ми преглеждат айпода. Но като чета текста, в него изрично е казано, че договарящите страни могат да изключат подобна мярка. Значи тук става въпрос за, за някакъв обществен мит. В същото време обаче, останалите 50% от тези въпроси и опасения заслужават внимание. Е, заслужава да бъдат разгледани и то в детайли. Удовлетворен съм от това, че е, комисията е решила да сезира е, и Европейския съд. Това ще ни бъде от полза. И комисията тук и, и Дейвид е, говориха за прозрачност и за липса на прозрачност. Наистина липса на прозрачност породи е, е, взаимно недоверие. Ако се върнете към протокола от пленарните заседания, ще е, видите няколко мои изказвания, а и на други колеги, които призоваваха за по-голяма степен на прозрачност. Е, навлизаме в нови времена е, в областта на търговските преговори. И тук можем да излечем полуки за напред. Е, в миналото винаги се е преговаряло по този начин, натъмно. О, обаче тук вече е, е замесен парламента, ангажирано общественото мнение. Нещата трябва да се променят. И също време нека си кажем, че е, до сега акта е образец на прозрачност, поне в сравнение с всичко договорено сега. Поне ни се даде възможност да прочетем онова, по което се преговаря. И е, за сега е, процесът на договаряне на акта е, е трябва да кажа, образцов е, като, като ново начало в това отношение. Е НП, е, групата, която е, представям в случая, настоява за защита на, интелектуалната собственост в международен мащаб чрез международно сътрудничество. Това е необходимо и в интерес на економиката, и за защитата на потребителите. Но големия въпрос, който си задаваме ние е дали акта е отговорът. Дали акта представя именно това международно сътрудничество, което ни е необходимо, понеже много от нещата не са необходими. Не е нужно, например, да се преразглежда постигнато равновесие между интелектуална собственост и граждански права и свободи. Не е необходимо из основи, чрез един международен договор като този, да се променя европейското законодателство. А и трябва да напомним и на себе си, и на гражданите, че законодателството променя ежедневието на хората. Не някаква външно-търговска сделка, а последвалото от нея законодателство. И, доколкото разбирам, до сега няма намерение да се въвежда ново законодателство, с изключение на, Швеция, налага се дребна промяна в законодателството за търговските марки. И, и аз чувам казаното от комисията. Няма да настъпят големи промени. Чувам същото от, от правните служби. Но аз не мога да взема думите ви просто на доверие. И това е причината, по, по която аз много внимателно ще проуча въпроса. Всички ние трябва да го направим. И трябва да призовем представителите на обществеността да ни помогнат да ни изпратят своите въпроси, да изразят своята загриженост пред нас, за да можем наистина детайло да се занимаем с тези въпроси. И сега е времето да започнем и да се ориентираме, да отсеем онова, което е, е уместно, онова, което не е. Но разбира се, международно сътрудничество, защита на интелектуалната собственост, да. Оттам нататък, дали акта е средството за такова сътрудничество, остава въпрос. Благодаря. Е, консерватори и реформисти Робърт Стърлинг. Е, господин председател, за съжаление, колегата Саид не, не може да присъства. Аз е, бих искал да благодаря на, на комисаря, като представител на пазителя на договора, за загрижеността да се запази непротиворечивост между акта и европейското законодателство. Дай вие казвате, че наистина Дяволът се крие в детайлите. И наистина акта не е достатъчно подробно разписан текст. А има обаче е, е, един естествен предел на въпросите, които можем да задаваме за, за бъдещето. И Европа, Европейската комисия и държавите членки могат да сторят едно или друго, но е необходимо да е, се погрижим и за гъвкавостта, за съвместимостта на това споразумение с бъдещите промени. Трябва да си даваме сметка, че всичко се мини в крайна краища и то много бързо. И според мен е много важно да подкрепим, както каза Дейвид, всички тези нововъведения – за да гарантираме бъдещето на е, технологичното развитие на иновациите. И въпросът е за, за границите, за мярката. Девите прав. Е, трябва да, да, се, да се постараем да намерим тази мярка. Аз съм сигурен, че Саид Камал ще е, бъде на същото мнение. Аз бях много впечатлен вчера от казаното от господин комисаря. Ние подкрепяме решението на комисията да сезира съда. А, но въпросът ми към комисията е за графика. Когато се сезира съда, винаги възниква този въпрос за времето. Колко бързо може да стане всичко това? Много интересно вчера говорихте за езиковия превод. Вероятно парламентът трябва да се занимава и с този въпрос по-подробно. Благодаря. Благодаря, Яник Жадо Зелени ще удовлетворя вашето изискване, е, господин председател. Няма да навлизам в подробности. Карл тук ще се занимае с тях, но само по процедурата бих искал да кажа. В 218 от договора ясно е казано, че на всеки етап от международни преговори е, трябва да бъде осведомяван парламентът за предприятите инициативи. В рамковото споразумение междуинституционалното споразумение, в 13-та му точка ясно се казва на английски, че комисията не публикува каквото и да било значимо решение или инициатива преди предварително писменно да уведоми парламент. И вие подехте инициативата, е, както ние настоявахме още преди година да сезирате Европейския съд. Ние сме за. Обаче го научаваме от вестниците. Не знаем, например, с какви мотиви ще сезирате съда. И това, според мен, свидетелства за нарушение на рамковото споразумение между комисията и парламент. Да научим това от медиите. По един толкова важен въпрос. След като поначало тази инициатива бе подета първо от Европейския парламент, ми се струва неблаговидно. С това бих искал да дам думата на колегата вече по същината на въпрос. Е, само да ви осведомя, че комисар Дегухт е, ме осведоми няколко дена преди да обяви инициативата си. Е, добре, тогава, значи, е, после ще си направим разбора. Аз е, не мога да приема обаче казаното, че споразумението е ясно. Понеже с колкото юристи разговарям, всеки от тях го тълкува по нов начин. Аз не съм юрист. Но, но вие, а вие сте юрист. Е, добре, е, но вашето тълкуване е едно от многото. Дори правната служба на парламента заявява, че няма е, сведения до доказване на противното, че това споразумение пряко нарушава европейското законодателство. Но пък после се казва, че по няколко пункта това споразумение може да доведе до различно прилагане и различно тълкуване в законодателството на държавите членки. Разбира се, при противоречие Европейския съд ще се произнесе, ще, ще се погледнат тогава за сведение и тълкуване по-ранни версии на споразумението, които са по-неблагоприятни. Така че аз не съм сигурен, като казвате, че нищо не се променя. Да вземем, например, определението на понятието стопански мащаб или търговски мащаб или косвена изгода или а, а, нанесена вреда. Не са същите тези понятия като в действащата директива. И освен това, за да не бъдат засегнати интересите на физическите лица, на, на, на пасажирите и така нататък, защо а, да не се формулира тази клауза императивно, а не факултативно, както е сега. А в отношенията между стопански субекти нещата са е, твърде неясни. Отношенията може да не са свързани с масово прехвърляне на данни, но гаранциите, които дава акта, не са тези, като в директивата за електронна търговия и за далекосъобщенията. И после ограничаването на достъпа е, до информация, Обединените нации, примерно, проявиха загриженост за ограничаване на достъпа на публична информация. Може да се ограничи достъпа на крайните потребители до информация, за да може доставчика на интернет да се предпази от имуществена отговорност. Така че може да се получат вътрешни договорености между стопански субекти, които е, да ограничат достъпа на физическите лица, на обществото, до информация, на която той има право. Е, след това, техническите препятствия пред е, цифровото управление на права. Много съм притеснен от твърде категоричните формулировки на акта, които фактически възпрепятстват иновациите, което е точно обратното на желаното, тъй като може да се стигне до съпътстващо потребление на програми, които да са в нарушение на техническите бариери за управление на цифровите права. Това може и да не е било намерението. И да, и да вземем дадени програми. Още сега ги има тези примери, които не могат да бъдат качени на iPhone и така нататък. Ако искате да е, защитите интелектуалната собственост, то това споразумение не е направено както трябва. У нас, е, например, а е сигурно и в други страни тези страни представят 50% от световния стокобмен. Да, вярно е, но само 5% от нарушенията на интелектуалната собственост произлизат от тези страни. 95% от продуктите и, и практиките в нарушение на интелектуалната собственост са извън периметра на акта. Е какво тогава? целта трябва да бъде акта да бъде разпространена в приложението си по линията на двустранни търговски спогодби. И това е един недемократичен начин. Въпросът ми към вас е такъв. Възнамерявате ли да се позовете на акта за целите на двустранни търговски отношения с страни не подписали акт? Ако това е намерението, то това е крайно недемократичен подход към промяна на чуждото законодателство. Освен това се притеснявам, че е, много от акта се основава на законодателство, което те първа трябва е, да се преразгледа в Европейския съюз, примерно за съхранението на данните. Има някои гаранции в директивата за електронна търговия, но какво ще стане, ако акта повлияе отрицателно върху тях? А, така че, а, към, като добавим към това проблемите за свободата на словото и достъпа до информация, крайно не, неудачно решение е това. Благодаря. Ще дам думата на Кадер Ариф, тъй като той бърза, а понеже е бил и докладчик по въпроса, Кадир имате думата. Кадер. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Когато преди няколко седмици аз взех решение и изразих решението си да не участвам в този фарс, ме, ме, ме обрисуваха едва ли не като, като бунтар, като революционер. Днес, във всеки случай, обаче, съм удовлетворен от еволюцията, която претърпяха редица колеги. Колеги, които ни наложиха график. Колегите от НП искаха да прибързаме под натиска на комисията. Прекъсва, прекъсва председателя. Благодаря във всеки случай на колегите за изразените съмнения. А между другото, е, позицията на комисията също е, претърпя е, еволюция. Да се надяваме, че тук не става въпрос за чисто проформа мярка, да се надяваме, че сезирането на, на съдът ще доведе до нещо значимо. Няма да навлизам в детайлите на личните свободи, общностното право, е, гъвковостта във връзка с ТРИПС, е, географските означения за происход и, и какво ли не. Но до мен достигат сведения, е, че според комисаря, той бил казал, че нещата няма да променят кой знае какво. Когато ни се предлага текст, който поражда толкова въпроси и е, съмнения поне, у някои от нас. Или който пък от друга страна за економисията не променял кой знае какво, че по-добре е да го зарежем този текст. Е, е, най-малкото е в интерес на добрите отношения между комисията и парламента. Това, че днес нещата вече са на светло, е толкова по-добре, но толкова повече и яснота по детайлите е необходима, отколкото сме имали до сега. Е, благодаря. Е, само за информация, нещата бяха прияти, както е обичайно на е, заседание на координаторите и ЕНП не може еднолично да решава каквото и да било. Така че решението е общо. А сега... Социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Следих обсъждането с огромен интерес, до някъде съм удивен. Това, което ние обсъждаме тук, е приятно и лицеприятно, но самата дискусия никак не е лицеприятна. Прегледах акта, самия не съм юрист, но честно казано, мисля си, че ни замазват очите. Говорим за изделия, за страна на происход и защита на тези стоки. Средствата за информация като че ли са по-добре защитени. И ще се наложи всички да си дадат сметка, че в крайна сметка носителите няма да бъдат защитени. Защитата на нашите пазари ще играе основна роля и онези, които не се занимават с тази конкретна тематика и с това споразумение, вероятно ще подадат възражение в Световната търговска организация. Ние това не сме го обсъждали. Би трябвало да насочим усилията си към онези, които ще бъдат засегнати не исках да повдигам тук е, много въпроси, но в крайна сметка сме изправени пред едно споразумение, което ще промени наказателно-правните отношения и те ще преминат в сферата, сферата от частноправни, от гражданско-правни в сферата на наказателно-правните отношения. Засяга се въпроса за шпионажа в интернет. В моята страна това е тема, която е актуална – и е, тук се връщаме към един е, менталитет, към който не искам да се завръщаме. Е, това всъщност е една намеса в личния живот на много-много млади хора. С други думи, ние не съблюдаваме неприкосновеността на личния живот. Това е 21 век. Хората имат съвършено различно поведение в днешно време. А духа на това споразумение влиза в разрез с гражданските свободи. Благодаря. Павел Залевски, НП. Благодаря, господин председателю. Аз ще се постарая да бъда кратък, да се вместя в трите минути. Ние тук говорим за нещо конкретно, което поражда силни чувства в Европа. Имали сме такива случаи на засягане на гражданските свободи. Тук говорим за гражданските свободи в Европа въобще. И затова тази дискусия си е на мястото. Вчера отделихме 2 часа и половина за споразумението с Колумбия и Перу, а дебатите по тази тема според мен изискват не по-малко време. Вчера, господин комисар, много внимателно ви слушах. И дебата, който протича между защитниците и противниците на акта, всъщност не е дебат за защита на интелектуалната собственост. В Европа всички сме за това. А всъщност дебата се води между онези, които смятат, че нищо не бива да се променя в съществуващата уредба. Те не смятат, че трябва да се въвеждат каквито и да било изменение в обществото, въпреки навлизането на интернет и онези, които смятат, че трябва да се засили защитата на правата върху интелектуална собственост и че действащото право следва да бъде преразгледано и да се помисли как да бъдат отразени промените в обществото след навлизането на интернет. И по-добре да се обмисли какво трябва да бъде позволено и какво трябва да бъде забранено с оглед закрилата на правата върху интелектуалната собственост и съобразно да се приемат регламенти, които осигуряват закрила на правата съобразно измененията. Всъщност, тук говорим за свободи в интернет. Съгласен съм тук с комисаря, когато казва, че най-голямата заплаха на така както твърдят е, противниците, може да бъде видяна едно към едно в споразумението. Е, това съвсем не означава, че акта е добро споразумение. То е лошо споразумение, защото е прекалено а, непрецизирано, общо и предвижда решения, които са чужди на континенталното право. Тук имам предвид глобите, например. Имам предвид и нуждата да бъдат внасени изменения в правната уредба. Трябва да чуем какво казват и защитниците на споразумението. как ще стоят нещата с, служители за защита на личните данни и въобще как ще е уреден този въпрос пълзят слухове, че е имало някакви намерения в този дух от законодателите. В Польша въпросът е изключително емоционално натоварен и си давам сметка, че всички искат да вземат думата, но трябва да се изкажем до край. Да се върна на темата. Акта е едно споразумение, което целеше да се осъществи намеса в работата на интернет и засяга въпроса за поверителните отношения – ако акта се разглежда като компромис в очите на европейската общественост, тя в същото време се явява много важна. Ако отчетем реакцията в много държави, имахме изявления от българските и полските министър-председатели. Не само те не са подписали споразумението, има и други. Би трябвало да разглеждаме акта като мъртъв акт и да поработим за намирането на баланс между гражданските свободи и закрилата на правата върху интелектуалната собственост и да помислим какво ще е позволено за лично ползване и на базата на това да договорим едно ново споразумение, в което ясно да уредим защитата на правата върху интелектуалната собственост. Вие използвахте много повече време от другите оратори. Това беше проява на неравноправие. Имате много време, имате много други случаи да се изказвате по темата. Все пак, тук говорим за справедливост и равноправие. Комисията Либе, господин Сотил не е член на нашата комисия, но има думата. Благодаря, че ми дадохте думата. Аз съм координатор на НП в Комисията по гражданските права. Нашата комисия обсъжда това споразумение с огромен интерес и изключително обстойно. Трябва да ви кажа, че когато прочетох споразумението за първи път си зададох въпроса защо да съм против това. Тук се борим срещу фалшификациите, тук се борим срещу пиратството. Защо да трябва да съм против него? Но след това всичко избухна, разрази се обществен дебат, бяха задавани много въпроси за засягане на гражданските права чрез това споразумение и по-конкретно за свободите в интернет. Трябва, господин председател, много ясно да кажем че ако комисията не ни оталожи страховете и не каже, че гражданските права в интернет няма да бъдат засегнати, то тогава ние ще трябва да гласуваме против споразумение, въпреки, че сме за усилията срещу пиратството и фалшификатите. Това е на първо място. От гледна точка на гражданските права, това споразумение поражда сериозна загриженост и тази загриженост следва да получи отговор – а, независимо от изключително интересното изказване на господин комисаря вчера, аз не смятам, че ще оталожат нашите страхове и на второ място и с това ще приключа обществения дебат. За съжаление, този обществен а, дебат вече а, бе отровен по три причини. Има много подвеждаща информация. Освен това има изключително голяма голямо политизиране на въпроса. Трудно е човек наистина да се изкаже еднозначно. И господин комисарио, освен това има лош обмен и недобра комуникация от страна на комисията. И ако комисията не намери решение на проблема с общуването с обществеността, можем да кажем, че този акт е мъртъв ако всички крещят, е, няма значение колко смислено се изказвате, вие никой няма да ви чуе. И именно точно това се получава в момента. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега вече списъка с желащите да се изкажат е затворен. Сега давам думата на представителя на НП. Е Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Вчера с огромен интерес изслушах вашето слово. Беше ми интересно да чуя информацията, която ни предоставихте и а, вие и сте на същото мнение като мен. Аз се опитвам да, да обяснявам същите неща в моята страна, в Латвия. Но хората все още не са убедени. Защо? До някъде окорявам комисията, защото толкова а, важно споразумение а, не е получило правилно обяснение пред широката общественост. Комисията трябваше да предвиди, че ще има много дискусии, много голям интерес от страна на обществото. До известна степен вече сме закъснели, въпреки че имаме отговорници и хора, които работят по, по, по общественото мнение. Хората не разбират всички аспекти. Имаме два вида протести. Едната група е срещу акта като цяло. Това са хората, които не са прочели споразумението и се противопоставят на всички промени. Втората група се състои от интелигентни хора, които са прочели споразумението и те казват, че то е пределно неясно. Хората посочват възможните случаи на нарушаване на гражданските права. Ако погледнем борбата с фалшифицирането, то тя не е добре дефинирана. Тук остава на място за много широко тълкование на термина. На второ място, хората се опасяват, че трети страни, конкуренти ще имат механизми за противодействие срещу своите конкуренти. Тук не е ясно наистина какво става. Ако погледнем точка първа, точка втора, точка трета, се вижда, че може да се проустановяват определени действия, преди да е доказано, че те са криминални и наказуеми. И още нещо, което не е ясно, именно този търговски мащаб. Какво означава това за търговски цели? Всъщност, какво означава това? Тук акта не е категорична. Може би някои доставчици на интернет ще бъдат принудени да включат филтри, за да могат а, да предотвратят а, нежелан контрол на техните дейности. Поне това е моето тълкование на тези разпоредби. Много професионалисти в тази област обясняват, че такива филтри могат да бъдат включени и това е нарушение на свободите. Мисля, че все още много пояснения трябва да се направят. Сега до някъде виждам, че те ще са прекалено закъснели и просто не, не мисля, че този закон срещу фалшифицирането, който е необходим, ще бъде възкресен, така да се каже, защото вече сме закъснели, не сме се допитали до обществото на време и сега вече по някакви причини, свързани с популизма, не се дават достатъчно обяснения. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Дадоха се много обяснения, затова ще бъда кратка. Два конкретни въпроса имам. Сега на първо място чухме много мнения от гражданите и чухме а, някои заинтересовани страни, някои дружества, които казват, вау, всъщност акта ще бъде толкова голямо и сериозно решение за проблемите, пред които сме изправени. Може би акта се превърна това, което наричаме коледно дърво, или пък се опитваме да убием прекалено много зайци с един куршум. Не знам, може би в крайна сметка има много цели, които се постигат, но в същото време има и странични вреди. Дали смятате вие, че акта ще бъде много добро решение за някои от опасенията, като е, тревогите свързани с фалшивите лекарства, които се търгуват на нашия пазар? Още нещо, което ме вълнува е дали под името, под шапката на борба с фалшифицирането, всъщност не виждаме разрастване на проблема с пиратството, защото виждаме, че акта се опитва да действа и срещу пиратството. И как виждате ролята на публично-частните партньорства или пък по-скоро публично-частното следене на поведението на крайните потребители, независимо дали са индивидуални лица или дружества? И какви ще са гаранциите за доставчиците, че те няма да са принудени да вършат работата на държавата, защото ние вярваме в разделението на властите а, и ние смятаме, че до някъде има опасности, ако се следят дейностите на крайните потребители, частни потребители. Следващия оратор с молба да бъде възможно най-кратък. Äh, Благодаря, господин председател. Има тук много висящи въпроси, които бяха повдигнати от колегите и аз мога да се съглася с тях. Аз също съм на мнение, че ние трябва абсолютно всичко да доизясним, преди да стигнем до каквото и да било решение. Разбира се, има много теории на конспирацията, свързани с акта. Но Определено трябва да отчетем и много силното финансово лоби, което стои зад акта. То наистина действа много активно. Четем непрекъснато статии в пресата а, за някои лица, които са от музикалното лоби, които действат за защита на правата на носителите на авторски права. И тук наистина се повдигат страшно много въпроси. Мисля, че ще е добра възможност да получим отговори от комисията за това дали има или няма определени сили, които тук да оказват огромно въздействие. Също така възникват и някои въпроси във връзка с а, географските показатели. Дали те също ще бъдат променени, дали върху тях ще има въздействие от страна на акта, дали при тях също ще се упражнява надзор. Благодаря всички останали са координатори, които искат да се изкажат. Господин Шолц от Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Ще премина на немски. Сега, що се отнася до акта, ние обсъждаме, обсъдихме този въпрос и в пленарна зала, така че не трябва да се изненадваме от реакциите от страна на гражданите. Според мен това е добре. Нека да имаме граждани, които разбират какво правим, когато правим законодателство и говорим за различни политики. Сега, още нещо, което ме тревожи, е, са пиратските продукти. Тук говорим за държави, които са изключени от приложното поле През 2010 година получихме такава информация, че може да се наруши равновесието между носителите на авторски права и ползвателите на услуги от друга. Индия и Китай изказаха своето мнение по въпроса и тяхното мнение спрямо акта е, че те просто знаят за съществуването на подобно споразумение. И в тяхното вътрешно законодателство Те се опитват да следват международните споразумения и конвенции, да ги включват в своето законодателство. И аз се опитвам опитвам да направя така, че да се предава информация на гражданите. Чухме и речта на Паскал Лами за това какво става в Световната търговска организация. Той беше пределно ясен, че глобализацията води до различни проблеми и предизвикателства и в крайна сметка до общи правила. Това е един дългосрочен подход и трябва да се опитваме да използваме настоящите структури, така че в крайна сметка да говорим а, за а, легитимни очаквания, да се защитаваме от фалшиви, фалшиви продукти, пиратски продукти и така нататък. Сега въпросът също така за това а, дали а, акта а, отговаря на ТРИПС. Има да известни а, разлики в 8.1, в 12.1. Има различни тълкования за това всъщност за какво става дума в двата документа. Аз няма време да навляза в всички подробности по темата. Но надзорника по защита на данните също отговаря за тези неща. И тук също имаме включени правата на човека, на индивидуалните лица. Разглеждаме интереса на музикалната индустрия, разбира се. Но при всички положения трябва да взимаме предвид интереса на обикновените граждани. Когато казваме, че има нужда от общи инициативи, това е така. Трябва да си помислим за това как трябва да изглежда един модерен, един съвременен закон за авторските права, когато имаме свободен достъп до интернет, споделяне на файлове, сваляне на съдържание. Така че вместо да ни се налагат неща отгоре, някакви правила и норми отгоре, аз приветствам факта, че ние работим по акта, че се опитваме да се справим с всички проблеми и очаквам изслушването този следобед, защото там а, смятам, че ще получим много нова информация. От тази господин Казак? Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, аз също се радвам, че имаме възможност най-после да проведем един истински дебат по съществото на споразумението акта Разбира се, този дебат като че ли малко закъсня с оглед на факта, че в повечето страни членки, особено тези, които се ангажираха с подписа си в Токио, мене този дебат вече се проведе и то доста на висок тон. Аз съм съгласен с колегата Залевски, че в тези страни, голяма част от тях, като че ли вече се оформи един политически консенсус, говоря за моята страна и за Полша, в който страховете, които пораждат това споразумение, разбира се, надделяха и, и, и протестът на гражданското общество накара правителствата да, да се откажат от предварително изказаните намерения за ратифициране на това споразумение. Аз считам, че тук основният момент, и, е, на това, което е свързан с това споразумение, е именно балансът между легитимното изискване за да се защити правото на интелектуалната собственост от една страна и от друга, още по-важното според мен е право, гражданско право на свобода на мнение, на свобода на обмяна на информация, на свобода на изразяване, когато а, с едно международно споразумение а, това второто право се е, е застрашено дори, не само ако е нарушено, но дори само да е застрашено, ние като Европейски парламент мисля, че трябва да бъдем особено, особено внимателни. Така или иначе, а, и в това споразумение, използването на витиевати и обтекаеми текстове, изрази като би могло или може в ръцете на недобросъвестни или правителства, които, или държавни органи, които са недобро намерени или които имат тенденция към към прибягване на полицейщина, на полицейски мерки, особено това се наблюдава в България, естествено е в такива обстоятелства гражданското общество, гражданите да се, да се страхуват как тези текстове ще бъдат тълкувани и по какъв начин те ще бъдат прилагани от страна на, на органите. Особено вменяването на ангажименти на недържавни институции, например на интернет провайдерите, това също буди страхове. Така че комуникацията наистина от страна на комисията закъсня и голяма част от дебата вече е предрешен. Но все пак аз мятам, че нашата комисия и нашия парламент ще има възможността не само днес, но и по време на следващите дебати, които предстоят, още един път да чуе доводите и на комисията, още един път тези страхове, които наистина смятаме, че са основателни, да бъдат, да бъдат взети под внимание и естествено е, имайки предвид и факта, че съветът, че Европейският съд, съдът на европейските общности също е призван да даде своето становище, ние да можем да изработим своята позиция. Но така или иначе, за нас винаги на първо място ще стои върховенството на правата на човека и на гражданските свободи. Благодаря. Thank you. And now, um, Bentley. Благодаря сега Бертлингер от социалистите и демократите. Много благодаря, господин председател, господин комисар. Сега тук два основни а, въпроса, за които ние сме така особено разтревожени. Ако а, бяхте до, спрели до член 26 и тогава нямаше да имаме никакви проблеми. Аз ще да съм напълно в подкрепа на документа. Но същите правила, които въжат за фалшифицираните продукти, въжат и за цифровите продукти. И аз искам да попитам дали това е възможно или трябва да потърсим по-скоро някакви нови начини за подсигуряване на легитимните права в тази цифрова епоха. Защото в крайна сметка преките последствия за доставчиците и за крайните потребители ще бъдат видими. Сега, например, с ксероксите, там имаме специални разпоредби, които да гарантират, че има защита на авторските права. Например, в Германия имаме разделни права, отделни права на авторите и на потребителите. Сега тук обсъждаме и авторските права в интернет, провеждаме подобни обсъждания. И тук въпросът е дали би било адекватно да ползваме старата система и да я адаптираме към новите технологии технологии. Ние не трябва да забравяме, че трябва да мислим за нови типове гаранции, които да се предоставят на ползвателите на интернет. И вторият въпрос, Сега тук говорим за всички тези проблеми, опитваме се да поясним всички проблеми, които възникват и много шум се вдига около тези проблеми, защото се използват и неясно определени правни термини дали се заслужава цялата тази работа, целият труд, който полагаме, защото в крайна сметка въобще не знаем какво ще постигне в крайна сметка. Има малко страни, които са приели документа, има много страни, в които възникват проблеми и те отказват да подпишат споразумението. Дали тук не става дума по-скоро за политически изявления и за това, че имаме добри и лоши страни в това споразумение. Трябва да отчетем и глобалното развитие, това бяха моите два въпроса. Благодаря. Сега накрая господин Каспари от НП. Много благодаря. Благодаря на Дейвид Мартин, на докладчика по темата, на всички, които се изказаха. Аз съм твърдо убеден, че през следващите няколко седмици а, ние ще разгледаме внимателно търговското споразумение, акта Основните страни производителки не са подписали споразумението и тук, когато отчетем всички тези въпроси, виждаме, че основните страни замърсители също не са страни споразумението, така че ние сме твърдо убедени, че трябва да се справим и с този проблем. Сега на второ място свободата в интернет. Господин Босотил посочи проблема точно през, няко... през следните няколко месеца установихме тази необходимост да се включат определени ограничения. Аз мисля, че акта ще бъде отхвърлена от нас, но ние трябва да се задълбочим в отделните проблеми. Например, днес чухме за новите правила за поверителност, които са одобрени от Google – но виждаме, че може би частните компании действат някъде по-демократично от някои свободно избрани правителства. Google става все по-силна, все по-мощна компания и това до някъде е тревожно, защото там а, минава огромен обем от а, имейли, използва се търсачката. И тук виждаме много повече опасности, отколкото тези, които представляват разпоредбите на акта. не трябва да се забравят всичките тези а, проблеми. Всички ние по данните групи а, сме установили това, което искаме да се включи в акта и очакваме от комисията да а, действа по този начин. Какво да кажем за по-ранните текстове, за онези проекто текстове на споразумението, които ние вече сме отхвърлили? Наистина ем... много идеалистично да кажем, че можем да приемем това споразумение. За предишните текстове казахме, че те не са достатъчно изчерпателни. Още едно опасение от моя страна. Разбира се, имаме проблем с прозрачността. Лисабонския договор влезе в сила на 1 януари 2010 година и моделните групи излязоха с резолюция, критикуваща липсата на прозрачност. Проведоха се различни видове заседания, за да се проведат дебати по темата. Запознати сме с процедурата от 2010 година. И както посочи господин докладчика, ние от комисията работим по... би трябвало да работим по много строг времеви график. Сега в момента няма такъв график за акта. От 4 месеца вече господин Риф работи по темата, излиза с, излизаме с различни резолюции, но в крайна сметка, сметка акта не влиза в работната ни програма. И мисля, че нашите дебати, които провеждаме днес, трябваше да се състоят преди 4 месеца. Председателят прекъсва. Да, наистина. Виждаме какво става в комисията и поставяме ударението върху процедурата, но акта трябва да бъде в нашия дневен ред. Thank you. Um, before I give the floor to the commissioner... Благодаря. Сега ще дам думата на господин комисар и след това на Дейвид Мартин, за да обобщим дискусията. Сега за протокола. Нека също да обявя и своята позиция, както и някои принципни положения. Сега в едно общество, което е основано върху знанието, върху новаторството, това означава, че се нуждаем от много сериозна защита на правата върху интелектуалната собственост. Според мен, интелектуалните права са най-важната тухличка, когато говорим за развитие на економиката. Освен това, международното сътрудничество е най-добрия начин за да постигнем възможно най-качествено на защита на правата върху интелектуалната собственост. Правата върху интелектуалната собственост са основни права на човека и те са включени в хартата на основните права. Те са права на човека за хората, които създават различно съдържание. За артистите те трябва да бъдат защитени фалшифицирането, разпространяването на фалшиви продукти нито са свободи, нито са права на човека. На следващо място не виждам абсолютно никаква разлика в това да между магазин, който продава незаконно съдържание и продажбата на подобни фалшиви продукти или незаконно съдържание в интернет. Не виждам разлика между физическия и цифровия свят. Мисля също така, че тълкуването на акта не поставя под заплаха никакви индивидуални права на човека или пък свободи. Сега с тези думи искам да дам думата на комисаря Дегухт, Получи много а, въпроси, но господин комисар, тъй като нямаме време, ще огранича и вас във вашето изказване и а, след това ще дам думата на господин Мартин. А, не, най-напред даваме думата на господин Мартин и след това ще дадем думата на комисията. А, Искам да оставя повече време на господин комисар да отговори на въпросите, но аз искам да внеса едно пояснение, да поискам одобрение от комисията за тази стратегия. Господин Риф излезе, но преди няколко седмици обсъдихме въпроса и сега вече това е първия път, в който наистина имаме възможност да проведем дебати по същество. Сега по отношение на решението на комисията, бих искал да получа одобрението за тази стратегия, да видя, че няма възражение, т.е. да изготвим проекто резолюция за допитване до съда, за обсъждане в пленарна зала, но и за изготвянето на междинен доклад по акта. Ако получа съгласието ви, ще започна работа по този въпрос. Благодаря ти, Дейвид, господин комисар. Thank you, uh, Chairman. I've got a uh, whole lot of questions. We have all... Господин председател, благодаря ви. Толкова много въпроси чухме. А ще се проведат е, и дебати този следобед. Ще има изслушване и ще се опитам да бъда кратък. Най-напред е, за тайнствеността, за тайния начин по който е, са били проведени тези преговори. Аз съм комисар по, на търговията от февруари месец 2010 година. И веднага зададох въпроса на преговарящите за това дали ще публикуват своите протоколи, текста, И не беше лесно, защото Обикновено така се провеждат подобен тип преговори. Не знам дали е правилно или погрешно това, че такива преговори не са достояние на широката общественост. Но така или иначе, убедихме преговарящите да разкрият текстовете, върху които работят. Това стана през април и след това те публикуваха своите проектотекстове след всеки един кръг от преговори. На второ място, препратихме на Европейския парламент доста голям брой документи, различните позиции, до които се стигаше. Проектотекстовете те веднага бяха изпращани на Европейския парламент. Сега, може би, не всеки от вас ги е прочел защото става дума за цели килограми хартия, през които трябва да се мине. Цялата тази информация трябва да се смели и не винаги това е най-интересната литература. Uh, only... Освен това, е вярно, че парламента беше официално сезиран преди няколко седмици и всъщност ние имаме право на това, като, като получим текст и той бъде преведен. Но нищо не ви пречи да провеждате предварителни обсъждания. Освен, може би, ако не е имало възражение от страна на френското председателство, но това не е моя отговорност. Нека тук да дадем малко повече яснота. И също така причината да се публикуват текстовете е, че не смятахме, че акт е така да се каже е, нормалното, обичайното търговско споразумение. Да, там става дума за търговия, но се разглеждат също така и основни а, права. обсъждането на различен тип квоти не е същото като да се обсъждат правата на интелектуална собственост. Така че смятам, че поради тази причина бяхме прави да поискаме малко повече прозрачност при воденето на преговори. На второ място е, е вярно, че е, там има много изрази, които са много общи, като например този търговски мащаб или търговски цели. Но като се разгледа малко по-отблизо от текста, това беше споменато от докладчика, е, там се описва, се включва част от юриспруденцията, имаме част от европейското законодателство, но защото тук имаме търговски мащаб или търговски цели и за пряко или непряко търговско преимущество. И тук имаме търговски директиви от 19... директивата от 1992 година, която беше преработена през 2006 година и също Същата терминология се използва и в директивата от 2004 година. След това имаме и споразумението ТРИПС за, за правата върху интелектуалната собственост с СТО и там в член 61 се казва, че трябва да има едни и същи процедури и санкции, които да се прилагат при едно и също нарушаване на правата и търговските марки, когато говорим за търговски мащаб. Сега, търговската терминологията не е обсъждана от страна на комисията, що се отнася до акта, а от държавите членки. И сега те коментират именно тези части от текста, върху които те са преговаряли. И аз не смятам, че това е удачно. Ще се върна на този момент след минута. Държавите членки, които са водили преговори по тази част, която касае преследването, наказателното преследване, казва, че там са включени и някои разпоредби от европейското законодателство, например в точка 23.2 от акта. И а, това е много и ясно разписано и в европейското законодателство, що се отнася до защита на потребителите. Когато се изготвят договори, а, винаги имаме определения в самото начало на текста, термините, които се използват и тези термини, повечето от тях са много ясно описани в европейското законодателство. И това е нещо много важно за акта. Тук говорим за прилагане на законодателството, не говорим за законодателство по същество. Разбира се, когато има някакви проблеми, вие трябва да внесете промени. Вие сте Европейския парламент, може да предлагате промени. Нищо не може да се промени в материално-правно отношение в Европейския съюз в, без вашето съгласие. Вие държите решението в своите ръце. И затова се изненадвам, че вие критикувате тези материално-правни разпоредби и казвате, ми те не са правилни събрание. Ами променете ги, това е ваше законно право. А това не е прерогатив на Европейската комисия. Вие имате право на вето. Ами, ние не можем да приемем нищо ужасяващо или неправилно без вашето съгласие. Това си е ваша отговорност, защото вие имате думата по този въпрос. Така че нека да сме наясно относно отговорностите. Сега по отношение на генеричните лекарства. Тук са заложени два различни проблема. От една страна споразумението акта и от друга страна дискусиите, които се водят по двустранните търговски споразумения и тук има объркани места между двете. Имало е проблеми и в миналото от страна на държавите членки, не от страна на Европейската комисия защото има иземване на, да речем, на генерични лекарства в Холандия веднъж и веднъж в Франция. Това не може да става повече, защото комисията е променила указанията по отношение на митническия контрол. Така че вече не може да се прилага митнически контрол във връзка с патентни права. Сега, от друга страна, имаме фалшивите продукти. И ви моля да разберете, спочавам стотици имейли във връзка с лекарствата. Но въпросът е, че не може да се контролира фалшифицирането на лекарства и това би довело до много проблеми, до много жертви в развиващия се свят. Голям брой процент от генеричните лекарства са фалшиви и да речем, ако си мислите, че дадено генерично лекарство е, е добро, генерично лекарство е, за спина, в един момент се установява, че това е просто плацебо и ем, хората смятат, че приемат лекарства, които ще ги защитят от по-нататъчни проблеми, от развитието на болестта, пък става точно обратното. Така че, защо защо да не контролираме? Защо да се въздържаме от осъществяването на контрол в отношение на тези проблеми? Защо да допускаме лекарства, които са опасни за здравето? И бих искал да получа сериозен отговор от Европейския парламент по това отношение. Uh, Сега въпросът за становището на Европейския съд как, какво ще представлява то? Разбира се, работа на съда е. Ние можем да го питаме, негова работа е да ни отговори. Между другото, господин Жадо, ние взехме решението да се обърнем към Европейския съд и това е решение извън рамките на преговорите. Това е действие в рамките на договора. Това първо. Второ, председателят на вашата комисия знаеше, докладчикът също. Аз нарочно се обадих на Дейвид и му казах, виж, трябва да се обърнем към съда. Но, нали, за да го направя, аз не мога да не е, е, съгласувам с колегиума на комисията. И вече след като колегиума взе официално решението си, то се публикува. Сега, между другото, нещо да сте пропуснали поради това, че не го знаехте предварително, в край краща, вие също имате възможност да сезирате съда. Парламентът също може да седир, да сезира съда, не само комисията, не само съвета, проче всяка държава членка може да го стори. Така че аз не виждам а, къде е спорът тук. Така, а, значи пред съда се позоваваме на договора, част от договора е харта за основните права и свободи. Онова, което е казвал нееднократно в миналото Европейския съд е, е било за противоречивостта или не на вторичното законодателство с хартата. Съвсем наскоро в е, поделото Саба Нетлок. След малко ще се върна на това. Така че съдът, мисля, е, ще се занимае не само с въпроса за основните права, е, абстрактно, а и подробно ще е, разгледа евентуалните последици от вторично законодателен характер. Аз очаквам много съдържателно становище на съда, а не просто да или не. И ако се запознаете е, с решенията на, на съда, аз е, рядко съм виждал решение на съда, което да е в обем по-малко 25 страници. И аз мисля, че решението на съда ще хвърли ярка светлина – върху връзката между няколкото основни права и свободи, които са заложени на карта тук, на свободата на словото, достъпа до информация, правото на собственост, впрочем, също, защото интелектуалната собственост е собственост и се ползва с права. Та също е основно право по хартата. И съдът ще доразвие идеята за равновесието между тези е, права. И това ще бъде много важно за по-нататъчните ни е, разисквания. Редица изказали се повдигнаха въпроса за това, че, видите ли, дискусията не се водила с подходящите партньори. Това не са хората, които се занимават с фалшифициране. Да, но това са хората, които би трябвало да се организират, за да сложат край на тази практика. И второ, ние сме готови да обсъждаме въпроса с новите економики. Те обаче не искат. Онези, които наистина проявяват интерес към интелектуалната собственост, разбира се, са зрелите економики. Новите економики се опитват да е, ползват колкото се може повече интелектуална собственост, без да плащат. И това не е пръв път, <laughs> нито с Китай, нито с останалите нови економики, които вече, прочем, са зрели. Това е една традиционна е, практика на, на развиващата се економика. И това, което можем да направим ние случай е да спрем достъпа на, на фалшифицирани на истински стоки при своите граници. Като озреят тези економики, да, те ще се присъединят към нас от другата страна на бариерата. Сега, материалното право е, още няколко неща и днес след обед ще повторя. Вероятно, материалното право ще се нуждае от известна актуализация. Не изключвам тази хипотеза. И между другото, комисията възнамерява да излезе с конкретни материално-правни проекти. Ние имаме директиви, е, директива за предварително изпълнение на правата на интелектуална собственост, и директивата за електронната търговия от вече десетилетие действа и вероятно трябва да се усъвремени. Обаче, като парламент, вие би следвало да запитате и себе си. Има ли някакъв проблем, няма ли проблем в националното законодателство? Пак по отношение на основните права и свободи. Понеже всички електронни послания, които ми отправят, е, ме е, е, критикуват за това, че комисията, парламента, е, е, ми задават въпроса за закона Адопи във Франция. А това е един френски закон, който няма нищо общо с парламента и с комисията. Вие се попитайте дали този френски закон е, за трите удара, ако правилно разбираме ораторът, е, е в съответствие с европейското законодателство. Вие може да направите нещо по въпроса. Това са същинските проблеми. Нали? А във факта изрично е казано, че не можете да наложите това, което налага френския закон на международно равнище. На национално равнище, да, факт е, една значима държава членка като Франция го е направила. И последно, господин председател, понеже наистина е, и аз трябва да се съобразявам с някакъв времеви регламент, твърде късно било. Е, и, и вижте сега, първо е, трябва да погледнем материалното си право и след това да се върнем на въпрос. Това е доста странна забележка обаче от страна на доста държави членки, понеже когато договорът е, бе готов да, разгледа, да бъде разгледан от съвета, съвета го разгледа, единодушно го прие, но не само съвета, а и държавите членки фактически изразяват своята воля. Това е, това е, това е смесеното споразумение. То е от една страна от Съюза като такъв – но от друга страна, от държавите членки а, и в наказателно-правната си част подлежи на ратификация от парламентите на държавите членки. Какво означава? Че държавите членки не са свършили работата като хората ли? И, и е, че едва сега са разбрали, че, че нещо са пропуснали, че, че е, след като им, е, им, им дойде главоболие до главата ли? Ами, е, цялата идея че трябва да започнем от начало е някак неуместна. Ако някой трябва да започне от начало, ако това е необходимо, това трябва да бъдат държавите членки. А, благодаря. А това беше. А, ще имаме още една възможност да обсъдим тези въпроси днес, по-късно след обед на семинар. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за това, че бяхте сред нас и вчера, и днес. Сега трябва вече да решим какво да правим. Какво да оставим за по-нататък? Е, по мои. По моя преценка би трябвало да предпочетем 22, 21, 22, 24 точки. Ако нямате възражение, 22. Първо, господин Стърди, докладчик. It's a repeal of the Regulation on administering Отмяна на регламент на съвета относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманни продукти от Руската федерация. Сега, времето тук е от е, основен въпрос. Да, Метин, е, господин председател, Означава ли това, че следващите точки от дневния ред се отлагат за бъдещо заседание? 25-26 та точка имам предвид. What, what is sure is that we will have time to... Ще имаме време да се занимаем с всички, да видим просто кои ще можем да изчерпим, останалите ще останат за следващото заседание. is not uh, there anymore. But... по 22-а господин Стърди го няма, обаче Дейвид Кампел, Кампел ще говори вместо него. Давам му думата. Е, благодаря, господин председател. Моля за внимание. Моля за внимание. Докладчикът говори. Благодаря, господин е, председател. Робърт Стърди ми предаде бележките си и ме помоли накратко да докладвам. Е, доколкото разбирам, е, споразумение, което е действало през 2007 година, регламент относно търговията с определени стомани продукти, трябва да бъде отменено поради това, че Русия се присъединява към СТО. За това става въпрос. Какво казва тук Робърт Стърди? Най-вече той е убеден, че СТО представя най-добрия е, гарант е, за една многостранна търговска система, основаваща се на норми и той зададе въпрос на господин Лами относно наблюдението на Русия в рамките на СТО относно изпълнението на ангажиментите от нейна страна. Както каза господин Лами, има известна загриженост за евентуално неспазване от страна на Русия. И е, господин е, и бе предложено на господин Лами, бе, бе подсказано на господин Лами, а, е, е, Европейския парламент ежегодно да получава доклад от СТО е, по този въпрос. Господин Лами не отговори, не се ангажира с това, но а, позицията на Робърт Стърди е, че 4 годишен период на докладване, какъвто е той за Китай, би бил твърде дълъг период за Русия. И той предпочита ежегоден доклад от страна на СТО. И това според мен е най-важното по точката. Господин председател, благодаря. Благодаря. текстът е, е в е, папките ви. Е, докладчиците в сянка, НП нямате. Други желащи? Йована Кохмер. Да, да, да, да, Силвана, Силвана Кохмерин, да, Алде. А, а, благодаря, господин Камбал, благодаря ви, че ни осведомихте за мнението на докладчика. Аз приемам текста. Общо взето, не, задачата е по-скоро техническа, но, но аз имам а, известни опасения, свързани с мотивировката. Добре е, че господин Стърди настоява СТО да докладва ежегодно, но това трябва да, да се включи в текста. И то не само това, а и цялостна оценка на въздействието, която да бъде извършена от Европейската комисия, за последиците за европейския стоманодобив от премахването на квотите. Нещо, за което аз съм да, да се либерализира търговията. Но все пак да знаем какви биха били последиците от една такава либерализация за европейската черна металургия. Освен това да се зададе въпроса за е, евентуални преходни периоди или предпазни клаузи. Е, по аналогия с други подобни случаи. Комисията има известни оценки за ползата за европейския стоманодобив от премахването на квотите, обаче методиката на тези оценки не е ясна и на мен ми се ще да получим цялостна оценка на въздействието и всичко това да се включи в мотивите към доклада. Благодаря. И по-скоро в мотивите към, към регламента за отмяна. Господин Куташ. Благодаря, господин председател. В качеството си на докладчик сянка от социалисти и демократи, мисля, можем да е, приемем доклада. Очевидно е, че след като Руската федерация се е присъединила към СТО, регламентът вече е не, неприложим. Още повече запазването му в сила би било в нарушение на правилата в самата Световна търговска организация – ние сме убедени наистина, че СТО може, е и, и ще остане е, най-добрия гарант на равноправната многостранна търговия, независимо от това, че и там има потребност от известни реформи. Благодаря. Благодаря. Поправка. Павел Залевски е докладчик Сянка от НП. Извинявайте, имате думата. Uh, uh, okay, it works. Uh, it's very good that Russia... А, много е добре, че Русия най-накрая се присъединява към СТО. Обаче по този въпрос трябва да подчертаем, че Русия разполага с огромен свръхпроизводствен капацитет е, в стоманодобива, общо 40 милиона тона и всичко това ще се изсипе на европейския пазар някой ден, без каквито да било гаранции за нашия стоманодобив. Поради което според нас е необходимо много внимателно да се наблюдава е, състоянието на руския стоманодобив и износ след премахването на квотите. Още повече Европейският съюз е, би следвало да договори е, премахването на останалите препятствия пред достъпа до руския пазар, както в стоманодобива, така и по отношение на други суровини и материали. Освен това, Европейският съюз трябва задълбочено да проучи състоянието на руския стоманодобив, въобще добивната промишленост, е, държавната помощ, протекционистката намеса на държавата и така нататък. Проче и условията за чуждестранни инвестиции. Зелените. Благодаря, господин председател. Ние сме наясно, че е на лице правно задължение за премахване на всякакви е, импортни квоти – в случая за стоманата. Е, важното, което трябва да се подчертае тук обаче, е, че сред е, производителите на стомана, е, Русия вече е най-големият източник на внос на стомана, нарастват обемите а от друга страна, е, е, руския стомонодобив е, вероятно е най-големия замърсител. Емитент на въглеродни емисии. И при примахването на квотата, производството вероятно ще нарасне. И ние се опасяваме, че търговската политика на ЕС може да влезе в противоречие с климатичната политика на ЕС. И това трябва някъде да бъде третирано. Ако не по повод на отмяната на този регламент на съвета, то поне в рамките на е, е, ново договореното споразумение за партньорство и сътрудничество. Това е нашето предложение всъщност. Благодаря комисията. it will be. Yeah. Who will speak on behalf of the Commission? Yes, the floor is yours. For the sake, for the record, could you identify yourself Комисията, моля за протокола да кажете кой сте. Благодаря. Представителя на комисията каза името си за протокола. Той е представител на Генерална дирекция търговия. For the comments. Uh, Благодаря на докладчиците за казаното. Те, е, както всички посочиха, е, отмяната на квотите е логична последица от присъединяването на Русия към СТО. Е, разбира се, отмяната ще влезе в сила само след фактическото присъединяване на Русия към СТО, което очакваме да стане това лято. Тогава, разбира се, квотите ще действат и ще се управляват съгласно регламент. Въпроса за отмяната на квотите, разбира се, следва да се разглежда на фона на по-общата полза от присъединяването на Русия към СТО, в това число и е, в, в, в е, металогичната промишленост. Ще е, бъдат намалени митническите тарифи за е, готови стоманени изделия. Ще се намалят износните мита, които Русия прилага, например, е, върху износа на стоманен скраб. Общо взето, уредбата в Русия ще трябва да се приведе в съответствие с нормите, действащи в рамките на СТО. Така че е, е, отмяната на този регламент трябва да се положи в този по-широк контекст. Отбелязваме казаното от докладчиците за евентуално нарастване на вноса на стомана от Русия към ЕС в резултат от премахването на квотите. Ние направихме оценка, която споделихме с вашата комисия преди няколко месеца. Все така внимателно наблюдаваме конюнктурата, разбира се, и по два начина. При това ще задействаме така наречената стоманена контактна група с представители на комисията, на, на руските официални власти и, и на отрасъла от едната от другата страна. През едните един-два месеца ще се състои такова заседание на тази контактна група за стоманата. И междувременно, разбира се, е, трупаме статистическа информация и така е, ще правим за напред. Какво сочи статистиката? Още от, от миналата година и, и през тази година, а именно, че Русия не натоварва, т.е. Не, не, не, не, не освоява в пълен размер квотите, с които разполага по двустранната спогодба. През 2010 година Русия е освоила 61% от квотата си, Вярно е, че има някои стоманени изделия, чието освояване е по-високо, особено е, въжи това за горещо вълцуваната стомана. Там имаме до 93% освояване. Общо взето през следващата година пък имаме общо 55% освояване и 70%, 77% е, в по-деликатната е, област на е, горещо вълцуваната стомана. And uh, uh, with regard to the, to the, to the, to the question of um, Uh, Russia abiding by its uh, WTO obligations. Uh, I would just like to refer, Mr. Chairman. Е, що се отнася до е, спазването на задълженията от страна на руската страна, свързани с членството и в СТО, обръщам вниманието ви на е, доклада, който внесе Европейската комисия днес на вниманието на Европейския съвет. Отчет за 2010 година за международната търговия и, и бариерите пред международната търговия. В доклада е поместена глава за присъединяването на Русия към СТО и премахването в резултат от това на някои бариери. Ние, разбира се, ще продължим за напред внимателно да следим изпълнението от страна на Русия на тези поети ангажименти и ще докладваме следващата година в съответния доклад до съвета. Господин Камбъл, последни някакви бележки. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за всички изказвания. Благодаря, господин Коташ, за нормите в СТО. Доколкото разбирам, в пленарната зала ще се състои дебат и от осведомени <laughs> източници разбирам, че Съгласно е, правилника, мотивите към регламента не могат да бъдат променени, така както поиска е, колегата от Алде. Е, но във всеки случай тези ваши искания не, няма да бъдат пренебрегнати, просто ще бъдат отразени на друго място. Така, по-нататък по процедурата изменения и допълнения до утре, краен срок 18 часа да не пропуснете срока. Впрочем, за това трябваше и да разгледаме тази точка днес. 21 точка от дневния ред също трябва да е, я разгледаме днес. Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки. The legislative acquis of the union така наречения омнибус. Е, една кодификация е, на е, целяща привеждане в съответствие на общностното право с положението на Лисабонския договор по делегираните изпълнителните актове. Политическите групи са общо взето на едно и също мнение. Няма кой знае колко изменения и допълнения поступили до сега. Докладчикът е Йорк Лайтфрид от социалисти и демократи. Берт Ланге всъщност сега ще докладва от негово име от същата политическа група. Благодаря, господин председател. Не зная дали ще мога да заменя господин Лайхтфрид, но мога да предам неговите благодарности. На първо място Йорк Лайхтфрид иска да благодари на всички за оказаното чудесно сътрудничество, защото почти всички а, точки приключиха с консенсус. Има някои технически въпроси, които остават за обсъждане, но това не е толкова важно предвид очакването да се задейства процедурата по комитология и уточняване на уредбата. Така че този правен акт ще бъде от голямо значение за парламента. Нека сега кажа няколко думи по същество. Делегираните акти могат да бъдат оттеглени в определени срокове, следователно крайните срокове трябва да бъдат удължени на 4 месеца и регламента за достъпа на пазарите на АКТ трябва да бъде съобразен с тези крайни срокове. Най-важното се състои в това, че в консултациите участваха независими експерти – те предоставиха информация от разнородни източници. Остава е, решени въпроса как ще бъдат назначавани експертите на парламент. Господин Лайтфрид подчертава, че те би трябвало да си останат с независим статус – защото е важно да се гарантира независимостта, така както е с експертите към комисията и съвета. Споразумяхме се във вторник в 6 часа да обмислим въпроса отново по време на заседанията в Страсбург. Благодаря Берн за това представене. Имате ли коментари? Другите членове на комисията желаят ли да вземат думата? Да дадем думата на Колин Браун от комисията. Благодаря, господин председателю. Ще започна като благодаря от името на комисията, на докладчиците, на докладчиците в Сянка, на всички колеги, които работиха по това досие, да им благодаря за постигнатия напредък. Имаме четири коментат много кратко представени от мен по проекто доклада и предложените изменения. Няма да повтарям вече казаното на последното заседание на тази комисия. Първите ни бележки се отнасят до техниките на законодателна дейност, така както са предложени. Докладчика предлага да включим преамбил, а докладчиците в Сянка също така предлагат да бъдат премахнати всички позазовавания на системата по линия на комитологията от 90, 1990 Всъщност всички тези актове, щом попаднат в рамките на този процес и щом той приключи, също могат да бъдат сметнати за уредени. Трябва да имаме съответствие и с Омнибус 1 и следователно въпросът трябва да бъде обсъден тристранно. На второ място искаме да привлечем вниманието ви към искате всъщност да обърна внимание на тези две изречения, които визират привличането на експерти. С цялото си уважение комисията казва, че неуместно да се въвеждат изрични правила по определена политика – това бе обсъдено при подготвянето на общото становище. Въпросът също така се обсъжда и по линия на рамкото споразумение между парламента и комисията. И смятаме, че общото становище и рамковото споразумение са точното място за уредбата на тези въпроси. Именно поради това предпочитаме подхода на докладчиците в Сянка по това изменение. Имаме много кратка бележка по изменение 54 от докладчик в Сянка, който предлага да не се предвижда една процедура за спешна намеса, защото това визира предоставянето на медикаменти при извънредни ситуации. Следователно смятаме, че тази процедура за спешна намеса следва да остане. И четвъртата ни бележка е свързана с допълнителните, допълнителните изменения от докладчиците в Сянка за докладването. Комисията е готова, има желание да се гарантира прозрачност по прилагането на регламента но вие вероятно знаете, че комисията е с ограничен ресурс и следователно тези изисквания за докладване трябва да бъдат уредени с цел постигане на най-голяма резултатност. Благодаря, това беше. Благодаря. ти имаш ли последни бележки? Добре, ще можем да продължим с гласуването, което ще бъде по време на следващото ни редовно заседание на 26 и 27 март. И тогава всички въпроси, повдигнати от комисията, ще получат своя отговор. И в парламента, и в съвет. Налага се да преустановим и три от точките, от 24-те точки, които стоят в дневния ред, те трябва да бъдат отложени за следващото заседание. Моля членовете на комисията да ме извинят, да ме извинят и докладчиците и представителите на комисията, които пристигнаха тук и очакваха възможността да се изкажат. Но нещата стоят по този начин. Акта бе от изключително голямо значение за нас и трябваше да предвидим необходимото време. Господин председател, от 30 секунди ми трябват. Аз съм един от докладчиците по темите, които бяха отложени. Молбата ми е да бъде отложена за първия ден а, на заседанието ни през марта. Да, това ще бъде възможно. Благодаря. С това обявявам край на нашето заседание. Продължаваме днес следобед с семинар, организиран от групата по политиката на този парламент. Благодаря за вниманието.